uno vale lì. Si specificato nella carta nella pianta della Meine sehr geehrten Damen und Herren, Уважаеми госпожи и господа, разполагаме с малко време днес е, след обед и затова започваме веднага. Поздравявам ви в началото на нашето изслушване. Е, поздравявам е, комисаря Борг, е, както и представителя на съвета господин Ключинскас. Както знаем, по отношение на официалната верига за контрол в областта на хранителната промишленост има много различни правни актове. Поканили сме различни експерти, е, които ще участват в нашето изискване. Е, в е, веригата на хранителните стоки има редица моменти, които трябва да бъдат обхванати от контрол. Самото понятие верига от хранителни продукти е, е сравнително ново. През 2004 година Европейския парламент и съветът е, приеха съответния регламент и правната рамка за осъществяване на контрол. През май тази година Европейската комисия представи ново предложение за регламент за официален контрол. Е, новият регламент ще замести редица правни уредби за отделните сектори и ще осигури по-ефективно прилагане на разпоредбите в тази област, както и по-ефективен контрол върху износа и вноса. По отношение на здравето, на растенията, на животните, Контролът ще бъде усъвършенстван и ще се радваме на един по-добър одит, на по-добри проверки. Радвам се, че мога да представя в началото господин Перейо, който ще ни запознае с тематиката. Той е докладчик на Европейския парламент. Благодаря ви, госпожо председател. Поканили сме много е, експерти, които ще говорят е, по темата и затова аз няма да е, отнемам много време в началото. Много е важен ефективният контрол ефективен официален контрол, който ще обхване е, всички сектори и сегменти в рамките на веригата е, от хранителни продукти. Е, хубаво би било, естествено, и до този момент не можем да се оплачем на един, да поддържаме един добър контрол и е, за тази цел е необходим и е, конструктивен диалог с комисията и с съвета. Е, в е, сектора на селскостопанските продукти ние е, разполагаме с голям Е, сектор, в който работят 45 милиона души, в който е, се осъществява е, оборот от 750 милиарда евро годишно. Разполагаме с законодателство, което обаче е, е непълно, така че не, нямахме възможност е, да избегнем някои от е, големите скандали, свързани именно с хранителните продукти и с безопасността на хранителните изделия. Благодаря много на Генерална дирекция Сенко в комисията, която внесе предложението за регламент относно официалния контрол. Благодаря много и на всички експерти, които се отзоваха на поканата на нашата комисия, защото те ще ни запознаят с начина по който се прилагат разпоредбите до този момент и техните виждания за бъдещето в националните държави. Хубаво би било да чуем повече. Естествено и аз съм готов да слушам и да се уча. Уверен съм, че участието на нашите експерти ще ни помогне много да подобрим нашата работа. Да задълбочим познанията си и да работим за напред по-добре върху законодателството и неговото прилагане. Надявам се, че ще се е, справим и с е, времето. То не е много. Благодаря. А сега ще дам думата на госпожа Раймерс, която също е докладчик. Уважаеми госпожи и господа, уважаеми господин комисар, господин е, Ключингскъс. Много важно е, естествено, да подобрим контрола. Имахме възможност покрай някои неуспехи през изминалите години многократно да установим необходимостта от подобрение в тази област. И затова приветствам предложението на комисията. Много важно е естествено и стандартите при прилагането да бъдат унифицирани. Тези усилия са необходими, за да си възвърнем доверието на нашите граждани към нас, което отчасти загубихме, отчасти ще трябва просто да запазим съществуващото доверие. И същото се отнася и, по, и за третите държави, с които поддържаме търговски взаимоотношения и износ и внос на хранителни продукти. Затова Смятам, че в е, контрола на хранителните продукти трябва да включим и предприятията. Не желаем, естествено, е, да заместим държавните компетентни органи с е, съответните контролни органи на предприятията, но смятаме, че е необходимо да се потърси една подходяща комбинация на действия по контрола и от двете страни. Така че е, чудесно е, че провеждаме това изслушване днес. Бихме могли заедно да помислим за това какво е добро в действащата към момента система, какво трябва да се подобри и как ще спечелим доверието и на гражданите, и на нашите партньори от трети държави. Радвам се, е, че ще проведем тази дискусия и желая успех на този семинар. Благодаря на госпожа Раймерс. А сега давам думата на колегата Давида Сключинска, който е всъщност представител на съвета. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, най-напред от името на литовското минис... Е, председателство и от името на министъра на селското стопанство на Литва, благодаря за поканата. За съжаление, министърът не може да бъде сред нас в момента, тъй като е, Литва има проблеми с Русия по отношение на млечните продукти. Ситуацията е много сложна и за това министъра не може, да, не може да присъства днес на това заседание. Той ме помоли да го представям и ме помоли да подчертая, че ние като председателство отделяме голямо внимание на този файл и следим вашата работа по него. Интересно ми е да чуя коментарите на колегите по това досие. Също така ще ми е любопитно да чуя и мнението на заинтересованите страни. Но Копа Коджека, например, Копа Коджека организира мероприятие под подобен надслов наслова на това предложение. Самото предложение е част от един голям пакет, е, който засяга репродукционния растителен материал, репродуктивното здраве и размножаването на животните. Е, всички тези мерки се опитват да подобрят настоящото законодателство, ефективните контроли са много важни. Те трябва да бъдат провеждани по отношение на здравето на животните, здравето на растенията и качеството на храните. Искам да ви да потвърдя, че този пакет се ползва с приоритета на литовското председателство. Председателството иска да постигне максимален прогрес по този пакет в съвета и в частност ние работим много порито върху разходите, които трябва да бъдат приети и одобрени в скоро време. По отношение на контролите, и техническите инспекции. Работата по тях върви и в момента. Е, ще ни трябва повече време, отколкото председателството предвиди в началото. Хубаво е да имаме задълбочени дискусии по тази тема. Що се отнася до тази част на пакета, важно е да има съгласуваност между отделните текстове. Важно е да имаме достатъчно време за консултации и е, координации с държавите членки. Затова до края на годината може би няма да може да имаме мандат за преговори, но ще продължим да работим на техническите спецификации заедно с съвета. Като председателство ние ще поддържаме контакт с господин Перило, ще го информираме за работата в съвета. Благодаря ви. Благодаря, господин е, Клочинскас. А сега господин Антонио Борг, комисарят, има думата. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа. Това е чудесна възможност да се опитам да ви обясна е, този широкоспектърен пакет. Това не е просто един закон, това е цял пакет, който включва животинското здраве, здравето на растението, материали за размножаване на растенията, е, държавните контроли и също така управление на разходите на комисията в този сектор. Ясно е, че контролите са много важни, ако искаме да осигурим нашата репутация, както в регионите, така и на световно равнище, тъй като ние имаме и много строги храни по отношение на хранителната верига. Обаче, въпреки всичко, появяват се скандали и на този фон тези правила са много важни. Тези правила са приети и се прилагат в, в държавите членки във всички сектори на хранителната верига. Те се прилагат добре, но също така е важно контролите да са съгласувани и да се допълват от мерки на комисията. И както знаете, този пакет бе прият на 6 май той влезе в сила тогава и се надявам, че повечето от вас познават неговото съдържание. Трябва също така да кажа и по повод на скандала с конското месо, месо който бе споменат. Трябва да кажа, че пакета бе променен така, че да включи и реакции а, и, а, е, по, от правния сектор. Тоест има и правни аспекти, вече включва, включени тук, засягащи фалшифицирането на етикетите и подвеждащото етикетиране. Държавите членки могат при бъдещи инциденти да налагат санкции и то не само поради повод на подвеждащо етикетиране, но също така могат да се наказват и операторите, които са решили да нарушат закона. Също така ние предлагаме координирани действия при появяване на скандал. Като, например, какви мерки? Е, ДНА, ДНК тестове в държавите членки. Е, и такива тестове няма да са само препоръки от страна на комисията, те ще са обвързващи. Тоест, госпожо председател, когато направим тези тестове, тези ДНК проверки, почти всички държави членки надминаха препоръчените цели и, и, и, на инспекциите. Например, големите страни, на големите страни беше препоръчено да проведат 250 теста, те направиха 800. Е, реакцията беше положителна, много положителна. Сега ние даваме правно основание на всички тези мерки, които бяха препоръчени от комисията и предприяти от държавите членки. А, мерки, които бяха всъщност в реакция на скандала с конското месо. Има обаче някои въпроси, които искам да уточня тъй като предполагам ще се появи дискусия по тези въпроси между институциите. Ще се спра само на два въпроса от тази широка палитра на законодателството, а именно финансо, финансирането и контров, контроверсния въпрос, противоречивия въпрос на делегираните актове. По отношение на финансирането на контролите мога да кажа, че устойчивостта на системата и на службите по контроли, е, те са поставени на карта. Това финансиране е поставено на карта. Ние не можем да си позволим това. Държавите членки трудно биха могли да проведат задълбочени проверки. Това означава, че тук могат да се появят рискове. Рискове, за економиката, тъй като в настоящия момент държавите членки намаляват бюджетите за, и за контроли. И ясно е, че това означава риск за безопасността на потребителите, но и за цялата економика. И така. Само в 13 области има задължително финансирани контроли, но в това законодателство се е, препоръчва, се предлага всички официални контроли да бъдат финансирани, защото те представляват добавена стойност. Естествено, това означава повече разходи, няма стимули за, не, за инспекторите да, да предоставят официален контрол, след като тези контроли се предоставят от частния сектор. Но бих казал, освен това, че това пред че това предложение е, официалните контроли да се разширят от 13-те сектори върху всички сектори, това предложение не е изолирано. Всъщност комисията предлага да има по-заострени изисквания по отношение на таксите, които да са прозрачни, да са добре отчитани по отношение на бизнеса и на гражданите. Економиката и гражданите ще имат достъп до информация, а именно по въпросите за това как се изчисляват таксите, как се разходват средствата от събраните такси. Така че, като разширим прилагането на такси върху цялата хранителна верига, ние ще осигурим доброто функциониране на цялата верига. Това обаче изисква бюджетни решения. С разширяването на задължителните такси, ние ще увеличим отчетността на контролните органи, а именно как те провеждат е, контролите и изпълняват задачите си. Та, но малките предприятия ще бъдат освободени от съдължението да плащат е, тези такси. Това е в унисон с желанието на комисията да намали е, бюрокрацията за малките предприятия. Сега делегираните актове. Комисията предлага делегирани актове за, че, за 5 или 6 сектора, сектора, така че парламента има известна алергия по отношение на делегираните актове, зная това. Сега в, в, на национално ниво какво се случва? Когато има делегиран акт, а, когато национален парламент го стори, тогава той задава определени условия. В един английски учебник по право се казва, че регламентите и правилата са всъщност а, живот, истинския живот, представляват истинския живот на закона, който е написан на хартия. Делегираните актове всъщност покриват всички пропуски, които биха съществували в основното законодателство. По този начин, чрез е, делегирани актове, не се осл... осложнява допълнителното е, не се осложнява допълнително основното законодателство. В противен случай основните закони биха станали много тромави и няма да ни помага, по, да, да ни дават възможност за гъвкавост. Няма да имаме възможност да адаптираме законодателството си според настоящите си нощи. И така, ако имаме рискови профили на определени дейности или се, ако се появят нови рискове, ние бихме могли чрез делегираните актове да реагираме на такива рискове, на, на подобни ситуации. Но естествено, топката е в ръцете на съзаконодателите по този въпрос. Обаче аз апелирам към вас. Ако искате да да установите подобна гъвкавост, то имайте предвид делегираните актове. Сега ще се спре накратко на другите предимства на новото законодателство, а именно граничните контроли. Зная, чувам, че понякога има оплаквания, че ние сме прекалено строги към хората, които произвеждат в Европейския съюз и не сме толкова строги с а, оператори, които в, изнасят в нашите страни, т.е. продукти, които идват извън Европейския съюз. Ние искаме да намалим тежеста за властите и за операторите. А това е нашата огромна цел. И продуктите, които са предмет на контрол след влизане в Европейския съюз, те ще бъдат подлагани на специален безрисков механизъм на гранична проверка. Ще има нова система, която ще се въведе и тя ще включва електронни документи. Е, тази система ще отговаря на нивото на риска, предпо... което се предполага за внасяните продукти от трети страни. Освен това, освен това, бизнесите и е, гражданите трябва да са сигурни, че контролите ще имат за цел и да предотвратяват нарушаването на европейското законодателство и да предотвратяват фалшифицирането и измамата. Повече внимание, според мен, трябва да се отдели на измамничеството и на измамните практики. И то е, мерките, които предприемаме, трябва да имат превентивно действие, а не реактивно действие. И както казах, новите правила ще изискват и финансови санкции в тази област. Така че те да са възпиращи и хората да разберат, че такива престъпления не, се, не си заслужават. В заключение искам да кажа, че съм сигурен, че този пакет законодателство, когато бъде одобрено, ще бъде много продуктивно за бъдеще. Благодаря на докладчиците от двете комисии и искам да ви уверя, че оставям на ваше разположение за бъдещи дискусии. Рецедателката, благодаря. Това е много емоционална тема, но винаги, когато става дума за безопасност на хранителната верига, това е емоционална тема. Тя много засяга и вълнува потребителите, защото когато имаме някакъв скандал, както скандала с конското месо, той се основаваше на това, че определени норми не се, не се спазваха. Когато говорим за делегираните актове, наистина всички сме много чувствителни, но това означава след вашето изказване, това означава, че парламента ще трябва да даде много ясни указания, по които да се ориентира и самата комисия. Много е ясно политически, че политически дискутираме в тази област. Това е ясно. Уважаеми колеги, вие имате пред вас темите. Това е всъщност цяла палета от теми. И аз се радвам, че при нас има много експерти, които ще докладват по отделните теми. Ние сме си поразделили в президиума тук работата. В първия панел ще дам думата на господин Шнелхард, който ще ръководи работата в първата част на заседанието. И така, господин Шнелхарт. Благодаря, госпожо заместник-председател, госпожи и господа. Поздравявам ви много сърдечно тук в началото на нашето изслушване. Благодаря много и на представители на съвета, и на комисаря, и на докладчиците за тяхното присъствие тук и участието им в нашия семинар. Преди да навлезем в подробности е, по темата, ще кажа няколко думи за делегираните актове. Мисля, че можем да изпълним е, желанието на комисаря, когато казва е, не ограничавайте броя, не съкръщавайте делегираните актове. Но естествено формулировката на понятието делегиран акт е, и на всичко това, което желаем да вместим в това понятие, трябва да бъде съвсем точно, за да а, е, няма, естествено, неблагоприятно въздействие. Госпожи и господа, а, е, какви са основанията за въвеждането на една нова система? А, и защо възложихме на комисията да извърши преглед на съществуващите правни актове и ето, че комисията действително е направила този преглед и той е много всеобхватен. Много повече, отколкото очаквахме. Ще видим как ще протекат е, консултациите и дискусиите тук в парламента и какво в крайна сметка ще се получи от е, предложението. Е, имаме много експерти, които сме поканили. Доктор Ерик Поделе, който е директор на Генерална дирекция Санко от Европейската комисия, Михаил Сканел, който пък отговаря за ветеринарната служба и службата за контрол на хранителните стоки. Той седи до него, след това доктор Мартин Хартман, който е председател на Германската асоциация за официален ветеринарен контрол в Германия, доктор Силвио Борело, генерален директор на Генерална дирекция е, ветеринарно здраве и безопасност на храните в Министерството на здравеопазването в Италия. Е, от Обединеното кралство е, доктор Джон Барнс, който отговаря за един от местните одитни институти и е, представлява Агенцията за е, стандартите по отношение на хранителните продукти. Доктор Луи Кеван, който ще представи Министерството на земеделието във Франция, е, Генерална дирекция хранителни продукти, хранителна верига и Кларис Люлай, която е от мисията на Канада и ще ни запознае с вижданията по отношение на ветеринарния и фитосанитарния контрол в нейната страна. Но не е необходимо да говорим естествено единствено за Европа. Има и е, твърде много трансгранични е, моменти на контрола, които трябва да обхванем крайна сметка и заболяванията и по растенията и по животните е, не се спират пред границите, както и много други опасности. Така че е, ще говорим с е, колкото е възможно повече партньори от различни страни. Господин Дейвид Калдаран, след това след обед, после господин Масимо Билони, Лук Петърс, е, Родвеле, надявам се, че правилно произнасям думите, които представляват различни организации, свързани с безопасността на храните и ветеринарния контрол. И така, госпожи и господа, позволете ми да дам думата първо на доктор Ерик Поделе. Благодаря, господин председател. Аз тук имам неблагодарната задача да се изказвам точно след комисаря Борг и да ви представям един PowerPoint с 30 слайда. За съжаление, аз тук мога да ви представя само 10, защото нямаме достатъчно време. Този регламент а, всъщност заменя един регламент от 2004 и а, ни се стори нужно да преразгледаме регламента от 2004 година, като се имат предвид контролите, които са направени от колегите. Е, колегата до мен ще ви каже малко по-подробно относно детайлите. И а, съответно да видим какво се е случило през тези 9 години кризата с конското месо дойде после. Вече бяхме почти приключили пренаписването на текста. Но, а, знаете, точно когато ние работихме, избухна кризата с Ешерихия Коли. Имаше много болни, особено в Германия. Много от тях трябваше да бъдат подложени на хемодиализа и в крайна сметка а, се и разясниха причините свързани с различни зърна, които са били покълнали и по които е имал бактерии. Това е криза, свързана с недостатъчния контрол на място, на терена. Криза, която е свързана с едно микропредприятие, с около 12 на души, които работят в това немско предприятие и виждате, че последиците са били с много тежки резултати за здравето. Целта на новият регламент е да разширим обхвата на регламента от 2004. Включихме цялата хранително-вкусова верига, защото имаше сектори, които до сега не бяха покрити. Например, здравето на растенията, посадъчния материал, пестицидите и така нататък. И искахме също да изградим принципи на контрол във всички сектори и да въведем нещо, което не съществуваше преди. Един елемент, който за нас е ключов, а именно неочакваните контроли. Разбира се, това не означава, че всички контроли ще бъдат от този тип. Добре ще бъде да има и стандартни инспекции, където представителите на индустрията посрещат инспекторите и съответно им съдействат, но при случай на криза, хранителна криза, трябва да може да има такива внезапни инспекции. Искахме също да свържим двете административни крайности. По-гъвкави правила от едната страна и от другата по-добра координация на действията. И в миналото понякога сме имали вече изградени чистоти на инспекциите. За някои продукти контролите бяха много стрикни. Сега предлагаме не задължителна чистота, но минимална чистота минимална задължителна честота на инспекциите, която също може да бъде дефинирана според случая. И да има задължителни мерки в случай, че не се спазват правилата. И нещо друго важно, а именно да можем да организираме на общностно ниво координирани задължителни планове. Комисарят Борг вече го спомена например, тестове, ДНК тестове за телешкото месо, за да видим дали не съдържа конско. Знаете, в момента сме в тежка ситуация. Знаете, че с, в кризата с конското месо направихме дори повече тестове, отколкото беше препоръчено, но тук говорим за препоръки. И а, ако една държава членка откаже да го направи, ние нямаме никакви правни разпоредби да я задължим. Именно за това сега предвиждаме да направим тези контроли задължителни. Искаме също да подсилим сътрудничеството, административното сътрудничество за прилагане на регламента между държавите. Това е един от от е, основните центрове на текста ни, защото сега почти всички проблеми се разпръскват по всички държави членки заради глобализацията, заради улеснената търговия, търговски обмен. Всички държави членки веднага биват включени в една и съща криза и ще бъде добре да подсилим този механизъм за сътрудничество между държавите членки за взаимопомощ, за да могат те да си обменят бързо информация. И защото, за съжаление, все още често виждаме сътрудничество, което спира на границата между две държави и членки. И това вътре в нашия единен европейски пазар. Това не е никак положително. И затова искаме да изградим една информационна интегрирана система, която да съдържи системата RASP за бърз отговор, свързан с хранителната верига. Тази система РАСП съществува вече почти 35 години, т.е. да е една държава може да сигнализира на комисията спешен случай, продукт хранителен продукт, който да не отговаря на изискванията. Но тази нова интегрирана информационна система ще бъде свързана и с подобни измами в хранителната верига. И предвиждаме също финансови наказания, които ще се налагат от административната система или от съда. Тези нови финансови глоби ще бъдат много големи Знаете, че Европейската комисия няма за цел да хармонизира глобите, които се определят от националното законодателство по принцип, когато се повдигне случая пред съда, но бихме желали все пак тези глоби да бъдат много високи, за да обезкуражават евентуалните измамници и да отнемат по този начин печалбата от една измама. И другият ключов елемент на този текст е една интегрирана, хармонизирана система за контрол на границите на Европейския съюз за всички продукти растенията, животните, които идват от трети държави. Сега имаме една много сложна система за живите животни, които се внасят за продукти от животински происход, било то риба, било месо, било мляко. Но не е лесно да се организират такива контроли на този етап за растителните продукти, както и индустриални продукти, например захар. Искаме да се създаде една хармонизирана система, която да се базира на риска и Европейската агенция за безопасност на хранителните продукти ще а, обявява каква е опасността свързана с даден продукт и ние ще интегрираме това в цялата таблица, свързана с доверието към даден партньор от трета държава. Най-вероятно ще има продукти, където ще има малко контроли при вноса, и ще има други продукти, където ще има много засилен контрол при вноса. Както вече казах, зависимост от това, което търси. Пестициди, остатъци от хормони, болести, пренасени по растения, по животни и също зависимост и от доверието към сертифициращите органи на държавата на происхода. Разбира се, за подобни контроли ни трябват финансови средства. Всички знаете, че в момента държавите намаляват персонала си заради финансови трудности и криза. Така че има значително рязване на персонала, драстично дори в някои държави, което се дължи на финансовите затруднения. И ни се стори нужно да предложим една система, където тези контроли ще бъдат а, финансирани от индустрията, Което ще се възползва тези контроли, така както и с асансьорите. Когато, а, примерно, вие ползвате един асансьор в една сграда, съответно плащате за поддръжката. Така че Измислихме задължителни такси, свързани с тези инспекции, с обучението на персонала, лабораториите, като единствено микропредприятията, предприятия с по-малко от 10 души, ще е, бъдат освободени от тези такси. И сега минавам на последния слайд – Искаме тези официални контроли да бъдат изградени от всяка държава членка в една много прозрачна рамка, за да могат всички субекти на хранително-вкусовата промишленост, както и потребителите да виждат в каква насока вървят тези инспекции. Разбира се, ще има доклади относно спазването на правилата, не спазването на правилата и стигам до заключението си, а именно в този проект доклад искаме да постигнем равновесие между основните участници националните органи и съответно инспекторите. Второ, хранително-вкусовата промишленост, започвайки от производителя на земеделски стопанин чак до ресторанта, примерно, или до магазина и, и съответно потребителите. Това е, господин председател, накратко за новия текст. Благодаря ви, доктор Поле Пуделе, за вашето експозе. Е, засегнахте интересни въпроси, е, е но пакетът е много голям. След това ще го е, обсъждаме в цялостния му вид. А сега давам думата на е, доктор Сканел, на господин Сканел, който ще представи службата за хранителен и ветеринарен е, контрол. За 10 минути аз не мога да ви представя всички аспекти на работата на службата, която представлявам, но ще се опитам да обхвана най-съществените моменти. Много важни са фактите, които установяваме в и то факти от общ характер, които намираме в повечето държави членки много често е, е, ние е, имаме възможност да поговорим и с е, е, много важни свидетели на нарушения. By very important demand. Както и да установим е, недостатъци на системата. Е, много сложна е задачата, е, която ни предстои. Същевременно е, условията, при които трябва да осъществим тази задача са трудни, тъй като държавите членки се сблъскват с много проблеми в момента. Е, ограничения на финансовите средства, економически е, сътресения, които сами по себе си носят твърде голям риск. А операторите на хранителни е, продукти е, производителите, търговците е, притиснати от по-голямото бреме, от риска, който носят, от необходимостта да спазват редица изисквания, свързани с контрола, ветеринарен, фитосанитарен и така нататък, очевидно са, стават по-лабилни и по-уязвими трябва да имаме предвид, че един редовен преглед и един сериозен официален контрол е много важен. Това показва и практиката на страните отвъд океана, не само Съединените Американски щати, но и останалите страни в Америка. Вносът, износът също са един съществен елемент, който трябва да бъде обхванат от контрола. Задачата би била е, лесна, ако е, има е, еднакви стандарти и еднакви условия във всички държави членки, но ние установяваме, че това не е така и го установяваме непрекъснато. Ето последният случай с Литва и проблемите там при контрола на стоките за износ показва, че различията все още са доста съществени и трябва да работим в тази посока. Проверката на резултатите от контрола, ефективността на контрола е много важен момент. Проверките върху вноса, проверките върху износа, анализите на събраните факти. Контролът не винаги, както показват нашите анализи и проверки, е най-подходящият. Понякога недостатъците в системата се дължат в крайна сметка не само на неефективен контрол, но на неправилен контрол. Така че при контрола е изключително важно да се е, идентифицират съвсем точно целите и ресурсите, средствата, които ще се използват, особено когато става дума за наличието на висок риск. Санкциите са изключително важни и те трябва да бъдат в съответствие с извършеното нарушение. Спомнете си е, скандала с конското месо. Е, имаше доказан неприемлив е, риск е, и независимо от всичко е, трябва да има едно правилно съотношение на извършено нарушение и санкции, защото понякога рискуваме да блокираме цялата система, ако наложим прекалено високи санкции. Много важно във всеки случай е да може да се докаже съвсем точно нарушението и, и от е, контролните органи. Така че съдът да може да се произнесе по доказателствата, които са представени. Това е изключително важно и от е, морална гледна точка, но и от гледна точка на е, адекватността на решенията на контролните органи организационни въпроси и смятам, че е, предизвикателството в момента е не само необходимостта от по-добро финансиране, но и е, проследяване на ефективното използване на ресурсите, които се отпускат за една добра организация на системата. Тоест, държавите членки трябва да се чувстват задължени да изградят съответната система, съответната структура, която действително да служи за един ефективен контрол и да подобри е, е, хранителната верига и безопасността в нея. Не бива в никакъв случай да има е, недостатъчна гъвкавост при използването на средствата. Това не бива да допускаме в е, бъдеще. Не бива да допускаме и е, лоша координация между е, различните форми на контрол. Контрол от страна на предприятията, контрол в рамките на частния сектор и контрол на държавно равнище много важно е. Естествено, само така ще можем да постигнем по-добро качество и е, борба с е, измамите. Службите за контрол, в крайна сметка, е, целят е, преди всичко да постигнат е, безопасност. И в случаите, в които става дума за проверка на географски индикатори или нещо друго, което не е свързано пряко с въпроса за безопасността. Някои от контролните органи си позволяват да работят не чак толкова съвестно, но колкото и да се опитваме да правим разбиране, трябва да си дадем сметка всички, е, че е, Неточното отразяване на всякакви данни от всякакъв характер води до изкривяване на картината и вече дава основание да се говори за влушаване на качеството и за измама. Е, в отделните страни има специфика, естествено. Ще ви дам примери. Много проблеми установихме в държавите, в които месото се разфасова механично и при етикетирането, и в хигиената, и в така, производството на полуфабрикати с месен происход е, установихме редица нередности. Много е, нередности имаше и по отношение на класификацията на е, живите двучерупчести е, мекотели, е, които се оказаха е, недостатъчно е, контролирани е, за токсини, за вируси. Много важно е, е точно е, етикетиране и на е, е, продуктите от храни, е, растителен происход и на тези от е, животински происход. Би трябвало да насочим повече ресурси именно в тази област. На всяка цена трябва да избегнем заразите с вируси, с и интоксикирането на храните от растителен и животински происход контролът е, е, по отношение на е, здравето на растенията, здравето на животните и происхода на съответните ресурси и продукти, суровини и продукти, трябва да бъде много, много стриктен. И естествено трябва да има проследимост на продукта. Но нека да се спрем накрая и на това, което предстои на перспективите. Ние имаме вече една доста дълга история по отношение на безопасността на храните и тя е в общи линии успешна. Е, би трябвало да се концентрираме върху най-съществените проблеми в момента, които са предизвикателство за нас и е, аз се надявам, че действително ще осигурим едно добро бъдеще на хранителната верига тук в е, Европейския съюз. благодаря ви. Благодаря. Това беше един доста обзорен, обзорно представяне. Благодаря за него. Ясно е, че трябва да работим там, където има дефицити. Радвам се, че всички колеги спазват в общи линии времето за изказване. Това е чудесно. Нека да се съсредоточим сега върху презентацията на доктор Мартин Хартман. Благодаря. Уважаеми колеги, аз ще представя националната перспектива на законодателството. Нека да представя накратко Федералния съюз на лекарите и ветеринарите. Той защитава интересите на повече от 5000 ветеринари. Съюзът е член на Европейската асоциация на ветеринарите ЯСВО. Това е, то е една секция на този съюз. Основната задача на ветеринарите е се съсредоточава в областта на защита на здравето на животните, като работим по концепцията за единството между здравето на хората и здравето на животните. Искаме да осъществим един е, плавен и здравословен преход от яслата до масата. Еднозначно е, безопасността на храните и качеството на храната имат много високо качество в, в Германия и в, Европейската, в Европейския съюз. Въпреки това, не бива да спираме тук, трябва непрекъснато да работим в посока на подобрение, трябва да следим новите, новото развитие новите тенденции. Затова аз приветствам по-нататъчното развитие на законодателството и преосмисленето на директивата 882 от 2004 година. Няма да се спирам на предимствата на законодателството, ще се съсредоточа върху някои препоръки, въпроси и предложения за подобрение на настоящия проекто закон. В член 7 се говори за прозрачността на контролите. Целта е в рамките на Европейската общност да има единно задължение за провеждането на контролите и за осведомяване на рез... за резултатите от контролите. Това е в името на бизнеса и на потребителите. Германия работи отдавна с инструмента за информация на обществеността и се показва, че правното основание е много стабилно за да няма проблеми при правоприлагането, предлагаме член 3 или нея 3 да уточни, че няма нарушение на поверителността, ако някои резултати от обществените контроли не бъдат публиковани. Нашият опит под последните години сочи, че не става дума е, тук за нарушаване на свободната търговия. Имам предвид скандалите с конско месо и старо месо. За това тук имаме нужда от правно основание за информиране на обществеността, когато имаме в хранителната берега хранителни продукти, които бъдат отвращени или не са годни за консумация. Сега за член 15. Контрол на продукти от животински происход. Според нас тук има някои въпроси Имам предвид регламент 853-2004 година. Тук условията не са много известни. Не е ясно до каква степен имам задължение за тези контроли. Освен това, формулировката за ветеринара е много неясна. Тук има много възможности за тълкуване – Тук би било уместно да има конкретизация. На следващо място. Това са контролите на гранично-пропускателните пунктове, контроли на животни и животински продукти. Това са членове 53 и 54. Тук нямаме също яснота. Физическия контрол на животни трябва да се прави от е, ветеринария и това е добре, но физическия контрол на, на животински продукти трябва да се провежда от персонал с съответната квалификация. Това казва текста. Какво обаче се разбира тук? Защо тази дефиниция е толкова обща? Става дума крайна сметка за контрол на живи животни и на животни, извинявайте, на животински продукти. Проблемите обаче са едни и същи, разпространение на зарази. Тоест, трябва ветеринарен опит и при двете ситуации. Освен това, е, за сертификатите на животни и животински продукти. Тези сертификати трябва да са подписани от компетентен орган в, стра... в трета страна. Според нас, е, инспекциите на животински продукти трябва да се правят също от ветеринар. Сега, таксите. Целта е да се осигури финансирането на цялата система и да имаме единен подход в целия Европейски съюз. Според нас, досегашната система дава възможността за събиране на такси. Тази възможност е добра. Имаме задължителни такси в областта на месото, но а, регламента за незадължителни такси а, също според нас ще функционира добре. И тя трябва да се запази в държавите членки според нас. Сега не би трябвало да, според нас да има общи единни такси. Ако обаче се, до, се стигне до задължителни такси и при други хранителни продукти, трябва разпоредбите да са единозначни. Защото събирането е, на таксите са, е, е много сложно. Тази система на събиране трябва да е проста. Не би трябвало да се стига до съдебни спорове. Сега, освобождаване от таксуване на най-малките предприятия. Естествено, най-малките предприятия трябва да бъдат освободени от бюрокрация. Каква е дефиницията на малките предприятия? Т.е. това са предприятия с по-малко от 10 работника и годишен оборот по-малко от 2 милиона евро. По принцип това означава 80-90% от предприятията в Германия. Виждаме тогава, че ще се появи проблем с финансирането на разходите. Ще имаме липса на събираемост в много, от много кланници. До момента е, се събираше, се събираха такси и от тези предприятия в Германия. Тоест ще имаме повече контроли до сега, а ще имаме по-малко средства. Много трудно би било да се поддържа така една такава система. Освен това, трябва да се вземе предвид, че може да се стигне до разделяне на предприятия или разделяне на общия персонал с, с цел предприятията да бъдат освободени от таксите. Част от публичното финансиране ще се увеличи, а би трябвало да стане обратното. Това означава, че отново ще имаме проблем с финансиране на контролите. Тоест, целта за устойчивостта, за постигане на устойчивост на системата и безопасността на хранителната верига, тези цели ще са застрашени. Това, което трябва да е ясно в член 84, а, трябва да, трябва да си останат някои такси задължителни, евентуално могат да бъде, може да бъде намален прага за някои определени вид, видове предприятия. И накрая, знаем, че има резерви по отношение на делегираните актове, които могат да съдържат съществени изменения по отношение на, съ, на сегашното законодателство. Трябва въпроса за делегираните актове много-много да бъде внимателно осветлен. Благодаря, казва председателя, за тези препоръки. Е, всички вие говорихте вече за финансирането, а сега господин доктор Добре, би трябвало вие да дадете становище по отношение именно на финансите. Грация, сеньор президенте. Благодаря, господин председател. Щастлив съм да имам възможността да ви представя становището на компетентният орган в нашата държава относно въпросните контроли. И това в рамките на прилагането на националните планове. И също искам да се възползвам от дадената дума, за да благодаря на комисията за усилията за изготвяне на новото предложение за регламент. Целта, разбира се, е да имаме една опростена рамка на въпросните контроли е една ефикасна система, има нужда от адекватни контроли. Това е необходимо условие. Само така можем да имаме добра защита на растителното и животинското здраве. И за да и да се вземат едновременно с това предвид интересите на економическите субекти на Европейския съюз. кой и как ще покрива разходите от е, въпросните контроли. Има вече едно проучване и то показва, че като се има предвид е, е, настоящата економическа ситуация, няма постигане на целите в това отношение в държавите членки. Новите разпоредби, според мен, няма да решат всички проблеми, свързани с системата. Дори се страхувам, че дори ще осложнят положението и ще навредят на ефикасността на самата система. Нека да направя първо няколко забележки от общ характер. Първо, принципът, а именно разходите за тези инспекции трябва да се плащат от економическите оператори, възоснова на фактори на риск. Според мен, това, този подход не взима предвид, че тук имаме санитарни инспекции. Тези инспекции се осъществяват от поискане на заинтересованите страни за да могат да позволят на въпросните представители на индустрията да получат решение, разрешително от държавните органи за пускане на пазара на продукцията си. това вече се плаща от въпросните индустриални предприятия. В този случай обаче контролите трябва да се плащат и от двете страни. Просто имаме различни цели, които се стремим да постигнем. За да имаме финансови гаранции, държавите трябва да допринесат за въпросните инспекции. А именно чрез средства, които ще дойдат от общото данъчно облагане. А економическите оператори ще трябва да платят разходите, свързани с контрола. Няма да влизам в детайли. Вече сме говорили. Но много често установяваме, че таксите, които се плащат от економическите оператори, не се преразпределят към контролите. А това трябва да се коригира и в първоначалния текст да се измени формулировката и да се каже, че всички такси, които се плащат, да служат за осъществяване на официални инспекции. Според мен, за да се разрешат проблемите с финансирането на европейско ниво ще трябва да се изградят официални норми за инспекции и трябва да се определи минимална частота на контролите. Възоснова на риска който ще бъде оценен по хармонизиран начин. Предложението за регламент казва, че комисията чрез делегирани правомощия ще установи частотата на контролите, които трябва да се осъществяват. Това засяга стоките и продуктите от хра... животински происход. А, вие знаете, както и аз, че трябва да вземем предвид и фитосанитарните контроли, защото някои растения също представляват риск, например хепатит А, ешерихия коли също. Това е проблем, който засегна доста държави членки. Така че растенията също трябва да бъдат взети предвид в системата на контролите. Трябва да има хармонизация на контролите, стандартизация и определене на минимална частота на европейско ниво. И това най-вероятно ще трябва да стане с решение на парламента и съвета, а не да се дават на комисията делегирани правомощия да вземе решението. защото така само правим процеса неясен. Предложението за регламент не предвижда определение за минимална сума. Това е крачка назад. Дори и скок назад спрямо настоящата ситуация – Казва се, че задължителните такси ще бъдат определени възоснова на разходите, които ще се осъществяват от компетентните органи. Но определението за задължителната такса си остава за решение на всяка държава членка. нямаме определение за минимална сума на таксите, на задължителните такси и по този начин ще спънем работата на държавите членки, които няма да имат ресурси за да осъществяват тези контроли и в крайна сметка това ще има един ефект на снежната топка върху цялата система. За това трябва да имаме един минимален праг на сумите за такси, евентуално да оставим някаква гъвкавост според държавата, но само с един такъв минимален праг ще постигне нашите цели. И последното, което исках да кажа, микропредприятията. Тук засягам много деликатна тема и ще си навлека критика, без съмнение. Разбирам разпоредбите за микропредприятията. Тези разпоредби са много важни за страни като Италия. В Италия имаме 30%, 13% извинявайте, от участниците в хранителната верига, които са микропредприятия и там в тези случаи държавата ще трябва да финансира контролите. Изцяло. Ние искаме мерки, които да насърчат наистина микропредприятията да произвеждат. Но все пак трябва да има някакво споделяне на разходите. В зависимост от обема на производството на микропредприятието. Това е, е в рамките на регламент 82. 882, извинявайте. В система, в която една стока влиза в Европейския съюз, може и може да бъде контролирана на някои от граничните постове на Европейския съюз и после да се придвижва в целият Европейски съюз, трябва да имаме непременна хармонизация на таксите и да има една минимална сума или поне една палит, спектър от стойности на гама, в рамките на която да се движат тези такси. Само така ще можем да финансираме контролите. Не мисля, че това ще навреди на движението на стоките, и не мисля, че ще наруши равновесието в Европейския съюз. Имахме една програма в това отношение, предложена от съвета през 2007 година. И в заключение трябва да имаме конкретен брой на контролите и хармонизация на ниво Европейски съюз. Също трябва да има хармонизация на таксите. Благодаря за вашето внимание. За мен беше удоволствие да говоря пред вас. Благодаря ви, доктор Борело, за вашето много съдържателно и информативно изказване. В него имаше много съществени моменти. Сигурен съм, че то ще бъде центъра на дискусията. Е, нещо по отношение на мерките за борба с измамите ще ми каже Джон Барнес, ръководител на отдел за контрол на общинските органи и бюрата за връзка в Агенцията за е, хранителни стандарти в Обединеното кралство. Благодаря ви, господин председател. Ще направя преглед на нови, новото предложение във връзка с е, е, засилването на и разширяването на обхвата на регламента 882-2004 и е, е, опита на Обединеното кралство. Ние имаме различни органи на местно и централно равнище, те са повече от 400, които отговарят за повече от 600 хиляди предприятия и заведения за които предлагат хранителни продукти, 500 хиляди е, официални е, проверки годишно. Това действително е много е, съществен момент във връзка с прилагането на регламент 882, който гарантира безопасност както на храните, така и е, необходимите, е, дава необходимите гаранции по отношение на етикетирането и обозначаването на продуктите. Много важно е, естествено, е, да разширим системата за безопасност на храните и това може да стане чрез един много ефективен контрол. Важно е да обхванем и местното, локалното равнище и да свържем усилията както на органите в Обединеното кралство, компетентните органи, така и на предприятията и естествено да ги свържем в общата европейска система. Е, междувременно е, контролът вече обхваща е, цялата хранителна верига. Това поне е заложено в предложението за регламент, което сега е поставено на маста в Обединеното кралство, както и в повечето държави членки. Аз съм сигурен в това. Хранително-вкусовата промишленост е всъщност един от най-големите работодатели в нашите общества и е много важно да създадем едно по-добро законодателство за работата в тази индустрия. Много важен аспект е възможността на законодателството да насочи усилията към риска. Аз няма да се спра на всички аспекти на финансирането тук. В момента ние говорим за безопасност на храните, а това означава както регулаторните национални органи, така и службите на регионално и местно равнище да осигурят максимална транспарентност максимална прозрачност, е, както между компетентен орган и оператор, така и между е, компетентен орган и потребители, обществеността. Е, трябва да признаем е, е, възможностите на индустрията да осъществява е, със собствени средства контрол. Това е много важен нов елемент в е, предложението. И е, по този начин да засилим е, борбата е, срещу рисковите е, предприятия, рисковите продукти и е, онези от тях, които произвеждат стоки, които не са в съответствие с общите стандарти. Много важна част от новото законодателство е именно този елемент. В никакъв случай не бива да пропускаме един друг много важен момент – в новото законодателство. Гарантирането на компетентност на служителите. Това е изключително важно за всички държави членки. Така само ще можем при наличието на компетентни и квалифицирани служители да реагираме адекватно и бързо. Ние ще продължим с усилията да извършваме одити в рамките на цялата верига. Това е изискване, което поставят всички държави членки, като по този начин ще осигурим именно и един, една по-успешна работа на компетентните органи за контрол подкрепяме всичко това, което е свързано с постигането на повече прозрачност. Предложението дава е, възможност за, както споменах вече, по-голяма прозрачност е, по е, две линии между компетентния орган и оператора, между компетентния орган и потребителите. Е, в нашата страна, в Обединеното кралство, има една система за класиране на съответствието. Е, е, съществуват различни степени на съответствие и това помага е, много на потребителите да се ориентират по-добре в степента на безопасност на храните, които се предлагат от различни производители. Ние Смятаме, че е, системата трябва да бъде и проста, е, достъпна, разбираема и същевременно да е, има отворен достъп до нея за за да се създадат действително условия хората сами да могат да се ориентират добре по отношение на съответствието. Много важно е във връзка с ефективния контрол предприятията да информират точно, да информират периодично. Само това ще даде възможност за истински ефективен контрол. Естествено, това не е единствения елемент в системата за контрол, но това е много съществен елемент. Както и до сега подкрепяме хармонизацията на мерките за контрол по цялата верига на селскостопанските хранителни продукти, създаването на гранични контролни пунктове и ще подкрепим всяка система, която е по-малко бюрократична, която намалява прекаленото ните бюрократични изисквания, свързани с много хартия, с различни изисквания, които понякога са доста объркващи. След като желаем да създадем една по-опростена и същевременно по-надежна и по-прозрачна система, трябва да разчитаме най-вече на официалния контрол в лабораториите. Така че са необходими проверки, лабораторни изследвания, които действително да дават съвсем ясни доказателства недвусмислени доказателства за безопасността или за риска, съдържащ се в даден е, продукт. Необходима е естествено и е, е, помощ от страна на администрацията, сътрудничество, но и е, е, достатъчно информация за всички участници, е, за което допринасят и е, веб сайтовете и информацията в интернет. Една пица е, съдържа 35 е, съставки е, в 60 е, страни, е, естествено е, и в 5 континента. Е, тези е, съставки е, варират, но е, изискванията по отношение на автентичността на съставките, на безопасността на продукта като цяло трябва да бъдат унифицирани, трябва да бъдат еднакво високи. Е, в е, Обединеното кралство ние имаме е, база данни за хранителните продукти и, и използваме повече от 1300 130 хиляди е, различни ресурси и източници за набавяне на информация, така че да е, достигнем по възможност до всеки е, продукт или до всеки, всяка суровина и всяка съставка на хранителните продукти, които са подозрителни и дават основание да се мисли за несъответствие. Новите разпоредби ще ни помогнат е, да е, създадем една много по-стройна и стриктна система на контрол, да е, налагаме адекватни наказания на нарушителите и да използваме новата техника и компютърна технология в пълна степен. Да, и още няколко думи за наказанията, за санкциите. В Обединеното кралство ние имаме наказателен кодекс, който в момента се и обновява, за да ни помогне да обхванем цялата хранителна верига, именно по отношение на евентуални нарушения. Благодаря ви. Благодаря. И Вашата презентация беше много полезна. Мисля, че ще е много полезна за нашата работа. А сега следващият оратор ще говори за вноса. Това е господин Евайн. Благодаря. Знаете, че Франция държи много на контролите на вносни е, продукти Имахме един меморандум, който а, влезе в сила, който беше разгледан през лятото на 2008 и после влезе в сила през декември 2008. D'accord. C'est parce qu'on n'a que 10 minutes, donc. Euh, euh, donc oui. Ораторът имаше проблем с микрофона. И така. А, предложението, което сега имаме, е в, като последица от меморандума, който ние имахме на местно ниво. Подкрепяме предложението на Комисията за регламент и преди да говоря за новите елементи, искам да кажа като цяло какви са принципите на контрола при вноса. Както виждате, ние внасяме много. Европейският съюз е основният а, световен вносител на хранителни продукти. Имам проблем с слайдовете. Да, да сега слайдовете функционират. Трябва да се контролира това, което се внася, както и това, което се произвежда в Европа. Трябва да се защитава както човешкото здраве, така и околната среда, така и растителното и животинското здраве. В, при контролите има четири основни типа продукти, които се контролират. Живите животни, животни продукти от животински происход, растенията и, растения, и продукти от растителен происход. В животинският сектор има важна фаза. Комисията проверява първо дали съответният бранш в трета държава може да спазва европейските санитарни изисквания и съответно се позволява или се забранява износ от трета държава към Европейския съюз. Имаме също документален контрол, т.е. проверка на документите, доколко те съответстват на това, което е истината на място и също контрол на идентичността на вносителя, т.е. физически контрол чрез различни наблюдателни системи и също химически контрол както и трети тип контрол, който е свързан с а, а, крайната дестинация, а именно трансформираните продукти и растенията, които не са подложени на фитосанитарен контрол. Например, търсене на остатъци от пестициди. Контролът на вноса е евентуална спънка пред търговският обмен. Именно за това има международни норми за е, този контрол, а именно фитосанитарните и санитарните стандарти на Световната търговска организация. И а, там вече имаме световни стандарти. Виждате Кодекс Елементариус е част от тях, за животинското здраве ОИЕ и за растенията IPCC конвенцията. А също се спазва и принципа на анализ на риска, който позволява да се оправдае, да се коментира един контрол и а, в случай, че се установи някакъв проблем, да се забрани носа. Държавите членки и като цяло Европейския съюз изградиха трансгранични постове, свързани с контролите и проверката на вноса, било то животински, било то растителен. И сега това, което комисията предлага е да има един и същ граничен пост за двата типа контрол. Във Франция сляхме тези постове на границата от около 2-3 години има една служба с национални компетенции и това им си има своите предимства, а именно по-добра организация, економия от мащаба и координация. Виждате на схемата тук къде са тези постове. Обикновено на летищата, на пристанищата. Като цяло имаме 70 такива поста. И а, това е а, равносилно на 87 служителя заети на пълно работно време в тях, пет от които са в Париж. Едно от предложението на комисията е да подсили сътрудничеството между санитарните и митническите власти в държавите членки. Това е много добро предложение. Виждате тук и създаването на една информационна система, наречена ТРАС, за следене на происхода. Тази система е създадена преди 10 години и помага да се даде информация на всички държави членки за влизане, за констатиране на пратка, която не отговаря на изискванията в някои от граничните постове. По този начин се избягва възможността тази пратка да бъде, да се, да бъде прекарана през някои от другите постове в някоя друга държава. И комисията предлага в регламента ТРАС да се, да се разшири приложението не само към ветеринарните контроли, но и към растителните и е поражите за животни. Това е също добра идея. Смятаме, че ще се ще спечелим от гледна точка хармонизиране и ефикасност. Граничните контроли са официални контроли, свързани с а, а, обществената администрация и се финансират от такси, които се плащат на въпросните контролни органи от операторите. Каза се, че се предвижда в предложението малките и микропредприятията да не плащат тези такси, но това все пак е проблем, защото ако те не плащат, ние губим, защото няма да имаме достатъчно бюджетни средства и ще трябва да поручим по-добре това предложение. А сега искам да се спра на казаното от Ерик Подле, и е, също от е, Майкъл Хартнет за контролите в е, върстителните и животинските продукти. В, при животинските продукти там имаме затворена система. От много отдавна в Европа имаме списъци, положителни списъци, т.е. всичко, което не е изрично раз, авторизирано да бъде внесено, значи е забранено. Докато при растителния сектор е по-скоро обратното. Имаме един отрицателен списък, т.е. една отворена система. Всичко, което не е изрично забранено, е разрешено за внос. И нека да кажа, че повечето от нашите търговски партньори имат затворени списъци за всички а, продукти. И за растителните, и за животинските. И в крайна сметка, ако оставим нещата както са сега, ще се защитим по-лошо спрямо държави, които ни поставят бариери, примерно, за износ от Европейския съюз към тях при абсолютно същите условия. Така че ето тук имаме изкривяване на пазара и а, то в наш ущърп. И относно ефективността на въпросните инспекции, виждате цифрите на екрана. Във Франция установихме около 3% не спазване при пратките, неизрядности в пратките, а имаме по-малко от 1% в животинските продукти, при растителните са 3% и тези засичания обикновено са на границата и това трябва да се промени. Засичането трябва да бъде още в страната на происхода, в момента в който тръгне да се изнася и да бъде по-скоро на тяхна сметка, за тяхна сметка. Нека сега да кажа какви може да са опасностите, свързани с внос на растения и продукти от растителен происход. Знаете, Знаете, че в Европа има много инвазивни видове, които бяха внесени с различни чуждестранни е, растения. Трябва да подсилим много нашите системи за контрол и да имаме превентивен подход, а не а така както подхождаме сега, да се стряскаме два, когато щетите са нанесени. Нека да кажа, че една затворена система може да бъде съвместима с правилата на СТО, ако следва принципа на анализ на риска и ако променим, например, нашият тип контрол на растения, това може да съвпадне с правилата на СТО. И в заключение, предложението на комисията за нас е напредък но в растителния сектор напредъкът е недостатъчен. Европейския съюз трябва да се защити по-добре от външните рискове, така както го правят най-големите ни търговски партньори. Това не бива да бъде забравено, когато Европейския съюз преговаря с поразуменията за свободна търговия. Благодаря. Благодаря, и е, сега искам да благодаря специално на всички експерти. А сега давам думата на госпожа заместник-председателката на комисията, госпожа Клас. Тя поема по-нататъчното водене на дискусията. Благодаря, господин Шнелер. Благодаря и на специалистите, които изнесаха своите презентации. Има много неща, които а, се повдигнаха. Имаше много интересни изказвания. А сега давам думата на колегите от Канада. Те търгуват не само с Европа, те търгуват е, с е, страни от целия свят. Вижда се, че е много необходимо да се поддържа връзки и отношения с такива страни. Благодаря. Благодаря за поканата. Най-напред ще кажа, че е, прочетохме с голямо внимание вашите предложения за законодателство, които ни бяха представени от е, СТО. Е, по отношение на презентацията днес – Мога да кажа, ние също се опитваме като цяло да подобрим нашето законодателство в областта на безопасността на храните. Тази година приехме закона за безопасност на канадските храни и виждаме много общи неща с вашето предложение. Е, те, например, е, законодателството е базирано на риска. Това е нещо общо. Е, общо е и с физма, е, закона в щатите за безопасност на храните. Процесът на модернизиране на законодателството, както и при вас, така и при нас, означава стримлайнинг на повече от, едно, от едно от един закон и в същото време увеличаване нивото на глобите, на санкциите, когато има нарушаване на правилата. Нашето законодателство включва и системата за контрол от страна на нашата агенция по безопасност на храните. Нямаме подробности в момента за финансирането на новото законодателство, защото е, такива данни ще имаме през пролета на 2014 година. Нямам данни в момента, които да представя. Обаче с удоволствие бих отговорила на евентуални въпроси. Има презентация от Колин Барнсам на нашата интернетна страница. Там презентацията е по-подробна. Но във всички случаи мога да кажа, че нашето законодателство, което се състои, състои главно от два стълба, е много подобно на вашето. Благодаря, госпожо Анги. Вашата презентация също ни е позната. Тя е изпратена на колегията от секретарята. А сега думата имат докладчиците в сянка. Най-напред е, господин Шнелхарт от името на НП. Имате ли допълнение? Да, аз ще бъда кратък, е, тъй като ще трябва да работим интензивно. Мисля, че първото заключение, до което стигам, е, че предложението е добро. В началото бях малко резервиран, защото това беше един огромен текст. Смятахме, че ще има повече корекции, но виждам, че има смисъл да се обединят контролите в този документ. Но в същото време не би трябвало да изменяме прекалено много правила. Тоест, този документ, който изготвяме в момента, той трябва да обхваща досегашните правила и тях да ги подобрява. Затова смятаме е, делегираните актове. А, смятаме, ги, смятаме, че трябва детално да проучим до каква степен те могат да бъдат еднозначно формулирани. Това ще бъде обаче една доста задълбочена работа. Друг проблем. Виждам, че ще има проблем при финансирането. Имаше много предложения. Това е огромен проблем. Аз съм от Германия и трябва да говоря най-напред с нашите власти. Те ще се консултират с съответните провинции и е, зная, че там има предприятия, които до момента не плащат такси. Добре, въпросът е как ще се финансира цялата система. Федеративната система в Германия тук трудно може да намери отражение. Не може да се приложи на европейско равнище. Да, проблемът е труден, т.е. проблемът с финансирането. Това ще е един от основните въпроси на този доклад. Непрекъснато последните години разбирахме, че имаше много съдебни тела, които се водиха, имаше съдебни решения, които бяха издадени. Ясно е, че имаме нужда от промяна, но сегашното четене на текста не смятам, че ще е приложимо. Разбирам, че председателката ми дава знак да прекъсна своите размишления. Важно е да чуем и вашата перспектива, перспективата на, на хората, които ще прилагат законодателството. Аз искам да дам думата на докладчика накрая, а сега давам думата на Бац Дарс, след това на Джоди Гърлинг и госпожа Макейван. Благодаря, госпожо председател. Имам два въпроса. Най-напред към господин Скенъл. Във вашата презентация ясно казахте, че економиите в държавите членки накърниха безопасността на храните. Тоест, контролите не можеха да бъдат финансирани както преди. И това сигурно има възплияние върху вашата служба, ветеринарна служба. Искам да знам какви са конкретните влияния от економиите, с които се сблъсква вашата служба финанс, от финансова гледна точка и персонална гледна точка. Сега, това, което каза господин Шнелхард за нашата процедура. А тя е в центъра на нашите обсъждания. И сега, в този контекст, въпросът ми е към господин Поделе. Смятам, че основното за една контролна система е дейността на държавата. Трябва да са независими инспектори, които имат мандат от държавата, които са защитени от държавата и които трябва да се погрижат за един достоверен резултат от проверките. Може да има други подходи за контролите, може да има друга организация, но в крайна сметка последния контрол трябва да е в ръцете на държавата. И сега за таксите от страна на бизнеса. Как може да осигурим независимостта на държавните контролери? Как да осигурим тази независимост? След като финансирането на контролите става чрез предприятията, чрез бизнеса, то това не бива да има негативно въздействие върху централната роля на държавата, която трябва да има последната дума при контролите. Не би трябвало да има влияние, не би трябвало да има финансови съображения, които да корумпират контролите. Не може да се каже, някои сектори трябва да бъдат контролирани по-малко или по по-различен начин. Тоест, как може да осигурим независимостта? Е, Джуди Гърлинг има думата. Сега благодаря, госпожо председател. Това е наистина огромно законодателство. Ще се спре само на някои въпроси. Най-напред въпрос към господин Подле. Аз поставям под въпрос цялата база на това законодателство. Мисля, че трябва да сме много ясни. За, защо е необходимо рамково законодателство? Каква е добавената му стойност? Като подслоняваме всичко под една шапка, аз разбирам е, съображението за това, но то не бива да е само цел. Какво искаме да, да направим. Дали да намалим разходите, дали да сме по-ефективни, по-рационални. Каква е всъщност основната, основното съображение, основната мисъл за това законодателство? Ето, например, една подробност. Движението на животните. Този парламент, е, почти всички в тази зала, много време работиха по този въпрос, движението на животните. Това е много важен въпрос, той е близо до гражданите, до всички нас. И е споменато в, тази, в това рамково законодателство в няколко члена и аз съм загрижена, че няма много достатъчно подробности. ние може да приемем това законодателство, без да сме осветлили достатъчно добре този важен въпрос. Би трябвало да имаме повече време а, за дискусии, което да корумпира нашата позиция, което а, да стане повод за бъдещото законодателство с дефицити. А сега на следващо място. Ако малките бизнеси не плащат, кой ще плаща? Но от друга страна има нужда и от субсидиарност тук. Може би е, нуждата от е, налагане на задължително минимално заплащане на таксите. Но и тук трябва да имаме повече време за размишление. И накрая, подходящите глоби. Да, и тук субсидиарността трябва да се намести. Ако, ста, да се намеси. Ако става дума за наказателни санкции, то, е, това ще тря... то тук ще трябва дума от специално законодателство, защото ще са засегнати всичките държави членки. А е, това са много важни въпроси, а виждаме малко действие от е, страна на комисията. И смятам, че това, това са неща, които трябва да се осветлят. С госпожа Макейван. няма да може да мина през цялото законодателство, но мисля, че господин Подле може да обясни следното. Ето, имахме два големи скандала миналата година. Германския скандал, когато хората умряха просто, защото са яли салата. И на второ място скандала с конското месо. Е, както каза госпожа Гърлин, какво е новото в този закон? Добре, говорим за измамите, за нарушенията на, семе, на системата. Но какво е това, което се случи, например, в Германия? Вие говорихте за разликите между контролите за зеленчуци и за продуктите от животинския происход – Имаме, оказва се, повече проблеми с зеленчуците, отколкото с месото в хранителната верига. Тоест, защо имаме защо имаме положителни списъци в е, зелен... за... Е, за зеленчуците, когато други страни го нямат? Това беше първия въпрос. На второ място, господин Скандал, за качеството. Качеството на безопасността на храните. Миналата, година, миналата седмица говорихме по този въпрос за качеството на проверките на месото. Ние не говорим достатъчно за качество. Не може Става дума в крайна сметка за качеството, за стандартите за качество. Е, трябва ли да заключим, че качеството през 2004 година е било по-високо, отколкото в момента? На европейско равнище. И доктор Хар... въпрос към доктор Хартман. За хигиената. За хигиената също говорихме на е, говорихме за хигиената, за инспекциите в предприятията. Смятате ли, че ветеринарите, независимите ветеринари имат място в системата за хигиенните инспекции. Аз говорих с колеги от Обединеното кралство. Много се говори за тези инспекции в предприятията, но това инспекторите, които правят инспекциите, са, са е, изпратени от самите предприятия и, да се каже, не са независими. Освен това, информацията, която се получава от тези инспекции, се пази в предприятието. Тя не се публикува. Тя не е достъпна за обществеността. Аз е, не ми е позната системата за е, търговия с зеленчуци и плодове. Ето има стандарти за бананите, има стандарти за други продукти, но в крайна сметка кой провежда инспекциите? Е, много, малки, мал, много малко са инспекциите, когато става дума за малките предприятия и говорих с инспектори по месото. Един от, пром, от е, проблемите беше, че нямало инспекции в е, месопреработвателните предприятия, там където се правят заготовките. Там няма регулярни инспекции. Това проблем ли е? Защото там всъщност става смесването на месото. Какви са полуките, които може да си извадим от цялата ситуация? Какво сме научили? Къде са дефицитите? Какви са проблемите, които искаме да решим? Да, благодаря Линда Макеван, Сега е има думата следващо. Да, си Криста. Е, благодаря, Криста. Първо искам да поздравя инициативата на колегите Шнелхарт и Клас за организиране на тази важна конференция. Много наистина е важно да си зададем тези въпроси. Браво на организаторите и благодаря. Първо, искам да се спра на аспекта контрол. Всички си даваме сметка, че проблемът днес е с контрол. Законодателството съществува на всички нива. Единственото, което липсва е происхода на трансформирането, преработеното месо, но проблемът, основният ни проблем не си остава контрола. Първо, контролите на същото ниво ли са във всичките държави членки? Казвам го, защото когато погледна една история, свързана не с хранителните продукти, а с гръдните импланти – във Франция обществото, което измами стотици хиляди жени, фирмата, която ги измами, а, всъщност се е настанила в Франция, защото се е консултирала и е дала правото на инспекция на друга европейска лаборатория от друга държава, която няма толкова завишени изисквания. Така че въпросът ми е еднакви ли са ни изискванията и стандартите, като правим контрол. Затова трябва да има хармонизиран контрол във всички държави членки. Второ, относно хранителните продукти, които идват от държави извън Европейския съюз. Какво е нивото на контрол? Ето, тук имам един списък. Десетки страници смъртни случаи и болести в Европейския съюз, свързани с подобни пропуски в контрол. И се питам дали контролът в една държава е същият, както в друга държава при внасене на стока от извън Европейския съюз. И също Добре, даже да имаме контрол. Трябва да помислим за санкциите. Защото знаете, че измамниците печелят много пари а, с подобни хранителни измами. Сега върлува скандала с а, а, конското месо. И производителят който е в основата на този скандал, ще бъде, ще получи по-малко наказание, отколкото, примерно, една домакиня, която е откраднала два пъти месо от един магазин, за да нахрани семейството си. Това е смехотворно. Трябва да имаме много строги санкции, които да обезкуражават големите измамници да продължават. Четвъртия ми въпрос. Относно скандала с кълновете. Покълналите зърна. Това беше скандалът Ешерихия Коли преди да разберем откъде идва тази епидемия, която идваше всъщност от покълнали земена в една ферма в Германия, бяхме набедили производителите на краставици в Испания. И затруднихме цялото зеленчукопроизводство в Испания без да имаме конкретни доказателства. Ако имаме Европейска агенция, нека да избегнем подобни фалшиви обвинения, които създадоха голям проблем в дейността на испанските зеленчукопроизводители. И накрая, много важно, един, един въпрос. Съвсем честно, в Румъния стотици коне бяха избити и се знаеше, че тези, тези коне не са а, били избити, за да се преработи месото им и да се а, пусне в хранителната верига, защото не е имало увеличено количество изнесено месо от Румъния. Нима ние в нашите министерства не сме знаели, че а, това месо не е влязло все пак в нашите а, магазини. Мога да се присъединя именно към този въпрос. Дали знаят в крайната сметка министерствата за какво става дома? Може би контролерите, инспекторите трябва да идват от съседни страни. И така Давам думата на господин Ферейо и след това започваме с втория панел. Моят въпрос е, е за представителя на Канада. Бих искал да знае дали в е, канадското законодателство са предвидени изключения за микропредприятията. И вторият ми въпрос. Там в Канада има ли скандали във връзка с хранителни продукти, като тези, които ние преживяхме. Чудесно, а, ние имахме а, възможност да зададем въпросите си и аз много се надявам, че колегите ще могат да отговарят конкретно и точно на тях. Смятам, че това е много трудна задача да отговоря на всички тези въпроси, защото всичките те са много адекватни и справо са зададени, но ще се опитам възможно най-бързо да го направя. Относно санкциите първо. Комисията няма юридическата възможност да хармонизира санкциите. Ние не можем да кажем на един съдя, накажете, примерно, с 5 години затвор, 20 000 евро или 20 милиона евро глоба, даден измамник. Не можем. Но пък в този проект за текст изразихме в един член желанието тези санкции да са пропорционални на печалбите с дадена измама. Вече съдята ще реши по-нататък каква глоба ще наложи. Оставаме сравнително гъвкави. Относно финансирането на, или изключването на микропредприятията. Това е много политическо решение. Комисията взе решението в рамките на финансова криза с цел да не наказва допълнително малките и микропредприятията, които като цяло се оплакват от административната тежест, от бъвността на административните процедури, тежките документи, които трябва да се попълват и искат повече гъвкавост, за да могат да работят по-качествено, така както евентуално работят и големите предприятия. Така че това освобождаване от такси е политическо решение. Знаем, че близо 90% от контролите е, се осъществяват и в микропредприятията. Така че оставаме на парламента и съвета решението дали ще облагаме с такси малките и микропредприятията. Относно допълнителните такси, искаме да се гарантира по-доброто обучение на инспекторите и по-голям брой такива. За нас е неприемливо предприятията да бъдат посещавани веднъж на 10 години или веднъж на 5 години. Това не е подход базиран на риска. Предприятието трябва да бъде посещавано с една минимална частота, която ще първо ще определим. И е съответно таксите, е, които ще се плащат от предприятията, няма да плащат таксите, заплатите на инспекторите, а ще отиват в един общ бюджет за осъществяване на инспекциите в някои държави членки, благодарение на националното законодателство. Тези е, такси отиват в общия бюджет и принадлежат на Министерство на финансите, кои, което после ги а, прехвърля към строени, примерно, на училища, на инфраструктура и други. В други държави законът а, прехвърля тези а, суми към службите на контрол. И тук влизаме в фискалната политика на държавите. Е много чувствителна тема също и комисията не може да дава инструкция на държавите членки, но съществуват много добри практики в някои държави, където тези такси отиват директно в фискалното министерство и се осъществява обучение на инспекторите, набирането на качествени служители и оборудване на лабораториите. Относно растенията, на френският колега иска затворена система за растенията. Т.е. една държава, която иска да изнася и да внася към Европейския съюз, да има, да има изрично разрешение. Това е исторически спор, защото в животинската област винаги има затворена система, откакто Международната организация по епидемиите го наложи. А пък тук при растенията някои държави имат затворена система, други имат отворена. И това също ще бъде политическо решение. Дали искаме затворена система, както при животните, това също е вид гаранция, но това не означава, че непременно ще успеем да спрем всички инвазивни видове, защото, за съжаление, при растителните видове инкубационният период за болести е много по-дълъг, отколкото при животните и понякога една или две години след въвеждането на европейска територия виждаме първите последици от евентуална зараза. Друго, дали трябва да привилегироваме качеството или безопасността. Госпожа Окони говори за гръдните импланти, които не са били сертифицирани от е, френски органи. Тази система съществува в е, хранително-вкусовата верига, особено при географските указания и традиционните маки където има един сертифициращ орган, на който му е даден правото да сертифицира от националните органи. Но в области като хранителната безопасност и етикетирането и други, това са националните органи, които правят процеса. И искаме националните органи да продължат. Разбира се, оставяме възможност да се делегират тези правомощия на някои акредитирани органи, но под контрол, разбира се. Мисля, че такъв беше случая с а, гръдните импланти, където един немски акредитиран организъм, ползващ се с одобрението на френските власти, е дал разрешението за гръдните импланти. И най-важното е да има контроли, за да се види дали всички спазват едни и същи правила, за да няма контроли, които да са по-гъвкави в някои държави и по-строги в други. Мога да говоря още един час, но това е съвсем накратко. Предпочитам да дам думата на колегите. Dankeschön. Es liegt im Naturell der Kommission, auf alles antworten äh, zu können, zu wollen oder zu müssen. Ich möchte aber jetzt. Комисията ще трябва или ще може да се надяваме или ще пожелае да отговаря на въпросите, но нека да чуем и колегите, господин Сканел. Благодаря ви. Ще се спра на въпросите, които бяха отнесени пряко към мен. Господин Стас попита за последствията от е, съкръщаването на финансовите ресурси. По отношение на службата, която представлявам и е, ресурсите, с които разполагаме, парламентът винаги ни е подкрепил. Ако има някакъв неприемлив риск е, е, който е свързан с е, необходимостта от увеличаване на средствата, ние естествено ще поискаме едно такова увеличение на е, бюджетните субсидии и много се надяваме, че ще получим съответното разрешение. Ние се опитваме естествено да съкръщаваме е, разходите и същевременно това да не става за сметка на ефективността, на ефикасността на нашите инспекции. Степента, нивото на контрола, качеството на контрола е, изискват обаче е, специфични умения, знания и действия, а това е свързано с финансиране. Парламентът е, би трябвало да играе една много по-активна роля по отношение на е, сътрудничеството между отделните програми, е, по отношение на хранителната безопасност и службата за хранителен и ветеринарен контрол. Така че аз очаквам и много се надявам е, и вие като парламентаристи да упражнявате един много по-стриктен контрол в бъдеще. Е, зададен бе въпроса за е, качеството. Ще бъда кратък. Е, естествено, че контролът е много сложен, още повече, че ние желаем да бъде много съобхватен и на високо равнищен. Националните органи, всички органи, то не само на национално, но и на регионално и локално равнище в държавите членки трябва да бъдат е, мобилизирани до максимална степен, като е, избягването на риска, преодоляването на риска е, по отношение на органичния происход на продуктите и суровините, географските показатели, трябва да бъде много добре организиран и надежден. Естествено, всичко това е част от експертизата във връзка с безопасността. И нашата агенция, нашата служба осъзнава колко голяма е отговорността и колко големи са и сериозни са задачите. Има е, серия от е, въпроси от различни сфери, как точно функционира германската система в рамките на ветеринарната медицина? Това бе въпроса на госпожа Макеван. Да, госпожо председател, аз съм много доволен от системата в Германия. Естествено, това не означава, че не можем да подобрим нещата. По-добро обучение, една такава система всъщност осигурява и доброто сътрудничество с колегите от другите държави. Трябва да кажа, че няма правила за дерегулация в 882. Е, това е, е регламента, който действа все още и предстои да бъде изменен, но също времено независимо от тенденцията към дерегулация, чрез повече делегирани актове ние ще можем да осъществим този ефективен контрол измененията на регламент 882 всъщност се свеждат и до така, наглед древни проблеми, свързани с преработката на месото и безопасността на продуктите от месо. можем да се лишим от някои изследвания на, на ниво компетентен орган, а тези изследвания да е, изп, изпитвания и тестове да се извършват от предприятията, но същевременно да гарантират е, качеството на месото, неговата безопасност. Но това естествено не изключва и контрол от страна на държавните органи. Има и много други е, аспекти, които би трябвало е, да се обсъдят и да е, се уредят сега, защото комисията ни каза, че другите аспекти ще се уреждат е, е допълнително в други актове, но това ми се струва лошо решение. Би трябвало като пакет да разработим м- уредбата. Господин Борево, е, а, към мен директно не бяха отнесени а, е, въпроси, но аз бих искал да се спра сега на въпроса за финансирането на малките на микропредприятията. Ние имаме а, е, някои изключения в законодателството за а, ед, едноличните търговци, обикновено това са малки а, предприятия, малки дружествата. Но а, точно а, а, там установявам най-висок риск от нарушения, повече от 23%. Е, и така това са предприятията, които се ползват от някои дерогации е, и същевременно създават най-голям риск, те би трябвало също да участват в финансирането на системата за контрола на безопасността. Има ли други въпроси? Към мен бяха зададени така, макар и непряко въпроси. Ще се спра на някои аспекти, свързани с измамите и и случаите на несъответствие. Ние се нуждаем от е, изцяло нова система, очевидно. Това е идеята на комисията, която трябва да осигури безопасност и е, бързо, е, бърз обмен на информация между компетентните органи в държавите членки. Ние е, се нуждаем от една бързо работеща експедитивна система, която да ни гарантира необходимото качество. Вие също получихте, е, госпожо Люленки, въпрос. В е, САЩ има изключения в законодателството по отношение на микропредприятията. Но струва ми се, че е, за разлика от е, Европа, ние в Канада имаме много по-малко такива изключения е, по отношение на микропредприятията. Що се отнася до регламентирането, като че ли при нас не съществува чак толкова детайлно уреждане на въпроса във връзка с микропредприятията и малките и средните предприятия. Новото предложение е насочено най-вече към подобряване на превенцията и към въздържащия ефект на санкциите, които ще се налагат при нас. Понякога санкциите са в размер на 200 хиляди до 500 хиляди долара, като общо бем на наложените санкции през последната година мога да назова цифрата 5 милиона долара. Естествено, те трябва да са съобразени с тежестта на нарушението. Докладчиците ще имат възможност да задават и допълнителни въпроси, тъй като те ще работят много по-сериозно по темата. И така, позволете ми сега да премина към втория панел от нашата изслушване. Ще видим какви са последствията от новото законодателство или от предложението на комисията за участниците в хранително-вкусовата промишленост и последствията за потребителите. Господин Калдерани има думата. Благодаря ви. Господин Пирилев всъщност говори в момента. В момента предложението на комисията се съдържат редица нови елементи, които очевидно ще се е, отразят на части от системата. Значението на е, новите елементи, най-общо казано, е, се отнася до разширяването на контрола, който да обхване цялата хранителна верига и задълбочаването така, на контрола, който да се основава на риска. Е, това бе принципът и в регламента 882, е, кой, като сега се е, е, засягат и въпроси, свързани с финансирането. По тези и други въпроси ще говори господин Калдерони, който е директор на мъртви трави. Благодаря. Благодаря за поканата. Аз съм представител на месо преработвателната индустрия и с удоволствие ще представя нейната перспектива пред вас. Както правилно бе посочено, сектора чака от дълго време на едно такова за законодателство. От 1982 година имаме регламент, който се занимава с тарифите и таксите. Сега виждаме, че този текст се преработва. Чухме интересни презентации днес. Вижда се, че се заостри вниманието върху месопреработвателния сектор. А е, ние винаги сме имали контроли, свикнали сме с контролите. Провеждат се контроли в кланниците. Преди имаше изискването да има ветеринар при клането. Така че с контроли ние сме свикнали. важен аспект бе засегнат от директор Борело, а именно накърняването на конкурентоспособността. Ние, се, ние оперираме в единен пазар и имаме мобилност на стоки. За тази цел би било хубаво да имаме единен и, под, и единен подход към контролите в различните държави членки. По отношение на частотата на контролите и по отношение на таксите. Е, подход базиран на риска, това го приветстваме, но би било хубаво критериите за оценката на риска да са точни и да се задават предварително за предприятията, за да могат критерии, е, предприятията да знаят е, на, какъв, на какви критерии, на какви изисквания ще наблегне проверката. Ние смятаме, че безопасността на храните не е само въпрос за но на общественото здраве, но съзнаваме, голямата, но съзнаваме и голямата роля на месопреработвателния сектор. В този смисъл би било хубаво не, таксите да се плащат не само от бизнеса, но знаем <clears throat> също така, че тези контроли имат добавена стойност, особено когато става дума за износ трети страни. Те не могат да се осъществят, ако няма контроли. А също така и да доверието в е, бизнеса, то също се крепи на тези контроли. Затова ние разбираме, че част от, за контролите трябва да ги плаща бизнеса, но е, крайна сметка не всичките разходи за контролите трябва да падат върху бизнеса. по отношение на подхода основан на риска. Важно е за нас да се прави разлика при контролите по отношение на видовете предприятия. В настоящото предложение би трябвало да се включат допълнителни аспекти, например обхвата на дейността на предприятието, нарушенията, които са направени от предприятието, т.е. до сегашното му поведение. Може би трябва да се вземат предвид и нови видове рискове. Например, нови видове инспекции за свинското месо. Те се предвиждат от комисията. Неотдавна парламента гласува по, този текст. Какво означава това? Това означава, че трябва тук да се включат и нови видове рискове. Комисията предприема нов подход, основан на научните изследвания – И мисля, че и този нов подход трябва също да бъде включен в този текст. Друго нещо. Прозрачността. Като предприятия, като бизнес, нямаме нищо против да публикуваме данните от нашите собствени вътрешни контроли. Европейското законодателство от години говори за отговорността на бизнеса. А пък обществените контроли потвърждават поетата отговорност от страна на предприятията. Така че ние сме готови да, помо... да поемем тази отговорност. Но когато се говори за прозрачност, това не означава, че проблемите трябва да се крият в предприятието, а, да се, а когато се публикуват, те да са подходящо осветлени. Обществените, държавните контроли трябва да служат и за това да се разкриват измамите. Какво е измама? Това по принцип е ясно, но има и нарушаване на нормите и правилата, които се установяват от инспекторите, които обаче нарушения се оказват, че не са направени умишлено. Например, спазването на норми и правила по отношение на производствените процеси, съответствие с а, научните изследвания. <clears throat> Когато няма съответствие с а, Тези норми с тези стандарти е, не означават обаче измама. Е умишлена измама. Сега за прозрачността. Предвижда се широко публикуване на всякакви данни. И когато това накърни репутацията на предприятието, това може да има катастрофални последствия за предприятието. И когато предприятието е резервирано в някакой момент да публикува цялата информация, не значи, че спъва прозрачността. Тоест, отново, дефиницията на измамата трябва да е ясна, а накърняването на норма не автоматично предполага измама. И така, сега за финансирането. Финансирането е важно. Тук ние виждаме две, два, две възможности за финансиране. Най-напред е, същинските разходи за контролите и на второ място таксите в зависимост от това колко често бива контролирано предприятието. Смятаме, че трябва да има възможност за брой контроли. И при по-често контроли да се плащат по-високи такси, защото това ще означава, че при даденото предприятие съществува по-голям риск. Когато едно предприятие се контролира по-рядко, означава, че при него съществува по-малък риск. Тогава за него контролите ще са по-ефтини. Смятаме, че това е един съществен аспект. А сега за отговорността на предприятието. Важно е вътрешните контроли, които често се провеждат, те също да бъдат взети предвид. Вътрешните контроли не са самоцелни. Те вземат предвид и други аспекти. Има контр... ветеринарните контроли, има търговските контроли, има економическите контроли. И в този смисъл се правят важни проучвания. И когато се правят обществени контроли, държавни контроли с цел безопасност, то особено за месопреработвателния сектор е важно, част от обществените контроли, както е предвидено, да се провеждат от квалифициран персонал. Е, хората може да не, да не са с университетско образование, но все пак трябва да са квалифицирани. Eh, la presentazione del settore delle carni. И слушахме гледната точка на производителите на месо. А сега ще изслушаме друг сектор, а именно а, за посадъчният материал. Европа е един от най-големите производители в световен план на семена и мисля, че този сектор трябва да се развие още повече, за да се подобри безопасността, както за семената, така и за плодовете и зеленчуците, които после стигат до нашата трапеза. Сега давам думата на господин Масимо Билони, който е, е ръководител на Европейската асоциация, който представлява Европейската асоциация на семената и посадъчния материал. Благодаря ви от името на нашия бранш. Радвам се да мога да говоря тук пред вас за приноса на нашия сектор в а, тази област. Говоря от името на Европейската асоциация на семената но искам също да ви спомена няколко конкретни примера и ще ви говоря за специфични случаи с нашето италианско предприятие, което участва в тази асоциация. Ние сме едно малко предприятие и ще ви, покажа как, ще ви разкажа как протичат на практика официалните контроли. В моята презентация ще се опитам да ви представя нашият сектор в Европа, има много предприятия, 7000, от които 70% са микропредприятия. Ние имаме около 7 милиарда евро оборот на пазара, над 50 000 души работят в този сектор е една четвърта от тях в научно-развойната дейност и тези предприятия инвестират 20% от оборота си в научно-развойна дейност. Това е много важно. Европа наистина е ключовият континент за производство и износ на семена. И така, малко по-точни данни. Ще бъда бърз в статистиките си. Стойността е следната. 1 кг а, зърно дава 500 кг а, и, и 1 кг семена от домати дават над около 9 милиона килограма домати. Виждате до каква степен ние играем важна роля в хранителната верига. Това означава, че ако има един проблем с нашия сектор, ако има проблеми с нашия сектор, веднага може да се разпространят вируси и болести. Сега, предприятието, в което аз работя, ние работим с семена за производство на ОРИС. Ние сме кооперация от 13 производителя, Имаме един научен център, който развива нови типове семена. Произвеждаме семена, които се изнасят в цяла Европа. И се занимаваме както с производство на семена, така и с сертифицирането на семената в Средиземноморския басейн. Ние имаме 9 милиона евро оборот, което ни поставя над прага на микропредприятията. И тук а, и броя на работниците ни е по-висок, 12 души, а, така че може да се включим в групата малки и средни предприятия. Ние насърчаваме най-вече качеството на производството. Такъв е случаят и с ризотото в Италия, с паелята в Испания. Ние се занимаваме най-вече с сертификация на продукти с ясни географски указания. Относно официалните контроли, ние винаги сме спазвали европейските правила над 40 години вече. И а, целта ни е да произвеждаме стоки с добро качество и с високо ниво на безопасност. Говорим за контрол. За какъв тип контрол става въпрос при нас? При семената а, има контрол на терена, в полето има контрол, с който се проверява идентичността на оглеждания сорт и също дали няма някаква болест на самия терен. Още преди самата реколта. След това, когато започнем да събираме семената, те се превозват до един склад, където има два типа контрол. Първо се взима проба, за да се види дали няма патогенни агенти или насекоми. Особено за карантинните организми, които трябва да избегнем на всяка цена на нашата територия. Има също така един друг контрол преди пускането на пазара, в момента на пакетирането, т.е. три типа контрол и трябва семената да успеят да, и трите контрола да, да бъдат одобрени трите контрола, иначе не могат да бъдат пуснати на пазара. При един от контролите да се окаже лош резултата, продуктът не може да бъде пуснат на пазара. Земеделските стопани знаят, че могат да гласуват пълно доверие на качеството и на безопасността на нашите продукти. 450 милиона евро, хиляди евро на година плащаме за контроли. Това е 5% от нашият оборот. Каква е целта на тези официални контроли? Считаме, че тези контроли са много нужни за, по различни причини. Първо, защото е, позволявам всички действащи лица да имат еднакъв достъп. Второ, защото дават допълнителна безопасност и гаранции на потребителя. Потребителят може да разчита на нас, защото продуктите са ясно идентифицирани. Това засяга както земеделските стопани, които ще купят семената, така и тяхната крайна продукция, която отива за храна. И е трето, накрая, защото с нашия контрол се избягва разпространението на патогенни агенти и най-вече карантинните организми, които трябва на всяка цена да отсъстват от нашата територия. Без тези контроли няма да имаме тези резултати. Не бихме могли по никакъв начин да спрем разпространението на болестите. За в бъдеще какво бихме искали? Искаме повече хармонизация на законодателството и официалните контроли да бъдат дадени на, а, на международна организация и съответно да има еднакви стандарти. Това е много важно, особено за такива малки предприятия като нашето. Ние разпространяваме нашия продукт върху цялата територия на Европейския съюз и ще бъде добре всички да се подчиняват на същите правила. На слайда, който виждате тук, виждате къде а, изнасяме ние. Изнасяме ориз в всички южни държави на Европейския съюз близо 0,4 милиона евро и също продаваме и извън Европейския съюз. Вярно, че сме малко предприятие, но все пак ние сме а, един от примерите за успех и искаме повече стандартизация. Другото, което искаме е упростяване. Искаме да се избегнат допълнителни разходи, Смятаме, че може да се делегират някои от задачите на някои предприятия, които произвеждат семена, това е под официален контрол, разбира се, ние имаме лаборатории, добре оборудвани лаборатории и тъй като непрекъснато работим, бихме могли да поемем такива задачи, защото преди да произведем семената, искаме да осъществим контроли, за да избегнем накрая на целия процес да има отхвърляне на тези семена, защото семената не отговарят на някои от условията. Това вече се прави при нас и просто ще трябва да се разпространи навсякъде и ще позволи да се гарантира в целия сектор еднакво качество на услугата с съответните контроли, които ще бъдат осъществявани при всички оператори. Това е много важно за малките и средни предприятия, които искат да има контрол, но този контрол да не струва много скъпо. И освен това, предприятията, които произвеждат семена, нека да ви напомня, че 70% от операторите са микропредприятия. И сега ще ускоря малко в моята презентация. Нашата цел е да осигурим проследяемостта. Трябва да има поне един минимум от анализи при производство на семена за да имаме минимални стандарти за всички предприятия. Хармонизация, разбира се, на стандартите. В случая с Ориза е емблематичен. В Италия има задължение да се впише името на сорта Ориз. Това означава, че трябва да има първоначален официален контрол, за да сме сигурни, че ориза, който ще произвеждаме, наистина из... произлиза от този сорт. И като Европейска асоциация на а, семената подкрепяме силна система на официален контрол, тези контроли да бъдат хармонизирани във всички държави на Европейския съюз, за да сме всички равни, да се опрости системата благодарение на публично-частното партньорство и да се гарантира качеството и проследяемостта в целият сектор. Благодаря. И сега изслушахме вашето становище, становището на Европейската асоциация на семената и представихме добавената стойност на вашия сектор. А сега ще изслушаме господин Люк Питърс, който е председател на работна група фитосанитарни продукти на Копа Кожека. Това е най-голямата асоциация на земеделски стопани и смятам, че той също ще сложи акцента върху законодателното предложение и влиянието на официалните контроли върху сектора. Но ще го оставя той да представи вашето, неговото становище, както и на микропредприятията. Благодаря, господин председател. Радвам се, че мога да говоря от името на Копа Коджика. Както знаете, много от нашите членове са малки и средни предприятия и зависят от законодателството за финансовия контрол. За, за, зависят от, фина, от финансовите последствия от контролите. Аз ще говоря за това, че всъщност селските стопани имат голям интерес от тези контроли. Важно е ние да може да предлагаме безопасни храни. Европейските фермери е, страдат от е, голяма увеличена конкуренция, не само в рамките на Европейския съюз, но и по отношение на трети страни. Стандартите за производство са много високи, така че честната конкуренция е предварително условие за просперитет и за иновации. Тук са включени различни аспекти, екология, и безопасност на храни и така нататък. Конкуренцията е нещо добро, когато има равнопоставеност, включително и с третите страни. Има обаче е, измерение на конкурентоспособността, която, което нахвърля е, единния пазар и ние съжаляваме, че предложението не включва този аспект. Някои от партньорите ни се ползват от предимства. Освен това, европейски оператори трябва да плащат повече за държавните контроли, наложени от трети страни, когато се изнася за, за тях. Тоест, ние плащаме два пъти. Плащаме веднъж в страната на производство в Европейския съюз и плащаме втори път за, в страната на, на, на приемане. Независимо каква е, каква е големината на операторите, те трябва да плащат. Е, това не е продуктивно. Държавните контроли трябва да са финансирани от данъците. Затова ние отхвърляме задължителните такси независимо от размера на предприятията. Не беше споменато до, до момента, но много от заболяванията идват от туристи, от пътуващи хора. И в такъв смисъл, къде е приноса на, тър... на туристическия сектор към таксите за контроли? Така че това са аспекти, които са важни. Би трябвало всички оператори да плащат, независимо от тяхната големина. Малките и средни предприятия са сърцето на европейската економика и изключението отговаря на Европейската стратегия 2020 и съответните политики за намаляване на административното на административната тежест за малки и средни предприятия. Според Евростат, частта на микропредприятията е доста малка на фона на, е, цели, на, на целия бизнес. Малките и средни предприятия са само 5% е, е, генерират само 5% от оборота на целия сектор. Наистина има много малки и средни предприятия в сектора, но в крайна сметка те генерират само 5% от оборота. Сега, по отношение на хранителната верига, е, малките и средни предприятия няма да могат да понесат допълнителни разходи. Ние много се страхуваме, че разходите за инспекциите ще паднат върху предприятията, а тези разходи от страна на предприятията няма да могат да бъдат прехвърлени по-нататък върху хранителната верига. Е, страхуваме се, че допълнителните разходи ще бъдат понесени от е, предприятията, които плащат. Е, за съжаление няма стимули, няма изисквания за компетентните власти да провеждат контролите по най-ефикасния начин. Какво означава това? В реалния свят винаги производителите ще плащат и това не е приемливо. Вярно е, че изискването за безопасна храна е отговорност на операторите, ние сме съгласни, но не може операторите да понесат всички разходи за, публич... за държавните контроли. И освен това, много сме загрижени от това, когато видим, че много малки и средни предприятия ще бъдат подложени на допълнителни данъци и такси, които ще станат задължителни. Ще ви дам конкретни примери за това какво се случва в нашите ферми. Фермерите са предмет на увеличени контроли, което им отнема ресурси и време. Такива контроли трябва да са обобщени и тогава те ще са по-ефективни. Фермерите са, често, често участват в доброволни схеми, които осигуряват високи европейски стандарти. Такива схеми се провеждат от акредитирани е, контрольори, проверяват се прав, правните изисквания и какво се случва в крайна сметка? Провежда се една проверка, след което на другия ден идва държавна проверка и проверява същото нещо, което частните оператори са проверили. Трябва да има интеграция между частните контроли, независимите и държавните контроли. Така ще се спестят много пари и контролите ще са по-ефективни и по-координирани. Ще има координация не само между компетентните власти, но също така и от акредитирани, и, и е, по отношение на акредитираните страни. И накрая хармонизацията и прозрачността. Тя трябва да въжи както за властите, така и за операторите. Така е. Ние искаме вътрешния пазар да функционира добре, добрите практики да се споделят в целия Европейски съюз. И в заключение, трябва да осигурим правила за подкрепа на конкурентоспособността на фермерите, включително по-доброто използване на ресурсите и в същевременно гарантиране на високите стандарти. Европейските фермери имат нужда от парламента, от комисията и от съвета те да подчертаят ефективността, аспекта на ефективност на, на системата за контроли. Благодаря. Грация. Грация. Благодаря ви. Благодаря, доктор Петърс. Чухме интересни мисли, споделени с депутатите, които очевидно ще бъдат засегнати по време на дискусията. Доктор Рут, вие от Европейския съюз на потребителите. Байк ще бъде следващият оратор. Благодаря ви. Благодаря на Комисията за околна среда на Европейския парламент, която ни покани да представим някои от аспектите, които интересуват потребителите. Докладът Деланге включваше една голяма част от въпросите, които са от особен интерес на потребителите и потребителските организации. Но тук също е важно да се спрем във връзка с прегледа на официалния контрол. Много важно е, естествено, да осигурим независим и е, ефективен официален контрол. Знаем, че е, когато потребителите е, е, губят доверие, то това се дължи на факта, че инспекциите или контролът не е независим или предприятията прикриват част от информацията, която задължително се предполага, че трябва да дадат на потребителите. Но нека да видим как точно трябва да се провеждат проверките, инспекциите, как, какъв трябва да бъде техния обхват, как да бъдат организирани. Имахме, може би, най-големия скандал в Европа във връзка с месо. Това означава, че всички междинни звена, всички посредници по веригата трябва да бъдат надлежно регистрирани, за да може да се проследи е, пътя на продукта, да се проследи неговия происход. Това е изключително важен елемент. Особено в случаите, в които даден орган делегира правомощие на друг. Би трябвало да мислим за снижаване на риска е, Парламентът трябва да съзнае, че рискът в крайна сметка обикновено се стоварва в този случай на плещите на потребителите и уврежда тяхното здраве. Така че ние трябва да осигурим, да гарантираме е, хранителни продукти, които са на високо е, е, с високо качество и отговарят на изискванията за опазване на здравето. Тъй, че подходът базиран на риска е важен – Изисква се е, тясно сътрудничество, е, интенсивен обмен на данни, е, на информация, включително и от поверителен характер. Това е нещо, което подчерта и представителя на Обединеното е, кралство има редица и, и е, служби с поверителен характер, е, които провеждат разследвания и имат достатъчно информация, която би могла също да допринесе за бързото разкриване на нарушенията или на местата с висок риск. в момента, в който се идентифицира е, рискът, потенциалния риск, е, потребителите трябва да получат информация. Това вече предотвратява е, сериозни последствия върху здравето. Финансирането на контрола е естествено е, един много важен аспект. Много от е, говорилите преди ме се спряха на този е, въпрос така че достатъчно финансови средства са много важни за прилагането на едно всеобхватно европейско законодателство. Комисията предлага разширяване на системата за ефективен контрол, официален контрол, а това означава и събиране на повече такси от по-голям брой и категории предприятия. Е, би трябвало да се помисля, естествено, за една е, честна система, е, която да не стоварва голяма част от допълнителните финансови тежести, които ще се стоварят на плещите на предприятията и върху потребителите, защото това е част от е, тенденцията в подобни случаи. Трябва да предотвратим едно такова явление. И същевременно трябва е, да помислим за това как е, действително ще осигурим така желаното съответствие с изискванията. Говори се за подхода основа на, на риска при инспекциите, но много важно е, естествено, е, този подход да се запази. Не можем е, да е, разберем защо в крайна сметка този контрол, основан на риска, не се ръководи от действителните разходи при осъществяването на на контрола. Много важен е, е момента за е, не предизвестените, неочакваните проверки. Това е изключително важно, ако действително искаме да е, обхванем слабите места в системата. Само в редки изключителни случаи служителят по прилагане на регламента е, би трябвало да подава предварителна информация. Так... Защото е, в случаите, в които има предизвестени проверки, е, не се получава ясна и пълна картина за състоянието в предприятията при нормални условия. Неколкократно Говорихме днес след обед за санкциите и комисарят Бог се спря на системата от санкции. Естествено, едни строги наказания са много важни, ако искаме да достигнем до този възпиращ ефект в действията на нарушителите, е, е, действията на всички тези, които са склонни да извършват измама, да е, злоупотребяват с доверието на потребителите, да използват небезопасни практики и суровини и да забожават в крайна сметка потребителя. Така че е, е необходим един съгласуван подход е, по отношение на е, финансовите е, глоби и санкциите. И още един много важен въпрос, естествено, това е прозрачността на съответствието. Е, съществува един списък на. Е, съответните стандарти за установяване на, комплекс, на съответствие по отношение на хранителните продукти, на цялата хранителна верига, така че хората да могат по един е, ясен начин да разпознават надежната е, марка продукти от е, онези, които вече са се дискредитирали, за да купуват храна, която е резултат от един информиран избор и по този начин да повишават е, стандартите. Но е, естествено е, в цялата тази система за прозрачност трябва да включим и хранителните продукти, които се внасят от трети страни. Много важно за потребителя е да може да сравнява продуктите на различни предприятия, да може да сравнява марките и да се ръководи най-вече от е, е, ясната информация за происхода и за начина по който е произведен продукта. Вярваме, че държавите членки е, трябва да оповестяват резултатите от техните проверки от официалния контрол и да предоставят е, цялата информация на потребителите, така че те действително да могат да извършат един информиран избор. В заключение е, мога да ви уверя, че ние сме готови да продължим сътрудничеството така както сме го правили и в предишните месеци. Е, надявам се, че през следващите месеци ще се виждаме по-често. За съжаление няма да мога да изчакам дискусията, тъй като имам и друг ангажимент и ще се наложи да напусна по-рано. Сега ще дам думата на госпожа е, Клас. Но преди това е, ще благодаря на госпожа Вио за е, е, нейната презентация от гледна точка на потребителите. Е, тя още веднъж подчерта по един много ясен и категоричен начин какви са интересите на потребителите и какво ги вълнува. Госпожо председател, имате думата. Благодаря, господин Перилио. Много благодаря а, на всички от тези и от другата страна на а, трибуната за а, въпросите, за коментарите, за разясненията. А, и това ми дава основание да кажа, че действително сме на правилен път. А, колегата Харт се обажда и би желал да вземе думата, след това госпожа Марк Еван. Хост Харт. Благодаря. Интересно бе последното изказване. Информирането на обществеността. Това е един въпрос, на който искам да се спра. Междувременно вече много сме говорили и действително спектъра е много широк, когато говорим по тези въпроси. Ако госпожа Вил бе тук, щях да я попитам как вижда от, стран... от гледна точка на потребителите въпроса от една страна с финансирането на предприятията, и от друга страна така, явното желание, което тя изрази, предприятията да бъдат поставени под натиск, така че да спазват правилата и да спазват изискванията. Също времено стана ясно, че трябва да разграничим измамата от нарушението. Смятате ли, че е, така да се каже, нарушенията могат да не се оповестяват, могат да не стават публична, е, публично достояние, докато измамите задължително трябва да станат известни на обществеността. Аз лично имам известни съмнения, тъй като е, да, е, резултатите от е, контрола понякога, а, преди да е абсолютно доказан, да кажем, негативният резултат, е, образно казано, т.е. нарушението или измамата, е, би могъл да навреди на дадено предприятие и то неоснователно. Системата в Дания която се радва на много по-малко отравения с хранителни продукти. <laughs> Така че посочването на виновника и така да се каже, злепоставянето му пред цялото общество се смята, че понякога, че би могло да помогне за една по-добра дисциплина. Аз лично не съм убеден, че във всички случаи обнародването на информацията на един раден стадий може наистина да помогне. Тя може и да навреди. Смятате ли, че органите би трябвало да ви предоставят сами информацията или вие се опитвате по някакъв начин да стигнете до тази информация и как точно се извършва този обмен? Госпожа Макева. Първо, относно казаното, въпроса към комисията, кои оператори са покрити от регламента? защото вече имаме а, проблем с брокерите. Не знам дали те са покрити тук в този регламент. Надявам се да бъдат. Второ, говорихте за а, неочаквани инспекции, които ще се осъществяват на място. Мисля, че трябва също да предвидим някаква чистота. Знам, че на времето имаше много, много високо ниво на чистотата на инспекциите. Мисля, че трябва да предвидим това и сега, а не да имаме една на пет години. Благодаря. Сега Гутер Хаймес. Благодаря. Имаме страната на производителите. Интересуваме, имаме ли държавни контроли при вас? малки предприятия, големи предприятия, какви разходи възникват недиректно при контролите, това също трябва да се вземе предвид. До момента не говорихме за това. Аз съм също фермерка, така да се каже, и човек трябва да има много закони в главата си, преди да отвори едно предприятие в селското стопанство когато идва един контролер, той контролира едно нещо, затова имаме толкова много контроли и когато говорим за ефективните контроли, трябва да помислим точно за не директните разходи за предприятията и до каква степен отежнявате бюджета на предприятията. Благодаря, казва председателката. Не виждам други колеги, които да искат да се изкажат, но аз искам да задам въпрос. Ние днес цял ден дискутираме за финансирането. Финансирането на контролите. Мисля, че господин Борело каза, че трябва да се прави разлика между контроли, които имат економически аспект и други контроли. Аз за дълго време се чудех какво имате предвид. каква контрола има економически успех? Ето, например, месопреработвателните предприятия. Им искаме да има безопасност, но къде има контрол с економически успех? Е, пък господин Белони, Белони от своя перспектива говори за контролите и тогава аз нещо разбрах. Струва ми се, че той, го, че той говори за сертифицираните, сертифицирания посевечен материал, а значи това са контролите с економически успех. Това, предполагам се има предвид. И въпросът ми е, така ли е, правилно ли съм разбрала? Ето сега, едно предприятие за посевечен материал, което се сертифицира – И материалът ми е добър. И аз проверя, правя контроли, именно с цел да осигуря качество. В такъв смисъл, наистина има интерес и то е економически интерес да се провеждат контроли и то вътрешни контроли. Въпросът ми е, може ли да направим такава разлика и правилна ли е разликата, която правя аз? Господин Петърс, наистина малките и средни предприятия в селското стопанство, те страдат много от най-различните контроли и одити. Това, което каза и госпожа Раймърс. Аз бях докладчица по досието за защита на е, растенията Изискват се сертификати, изискват се удостоверение за дългосрочност и устойчивост, изискват се сертифи... сертификати за съотве... скръстосеното спазване, съответствие, но е, всеки контролер се оказва, че отговаря за определена част, за определен сертификат, но комисията трябва да намери възможност за координация да има някакъв регистр и да се казва, добре, тук този пункт е контролиран, няма нужда да се контролира още веднъж. Това са въпроси на координация. И в, сигурност, в сигурност темата предполага подобряване на координацията. Господин Шнелхарт, наистина, искам да задам ясен въпрос към комисията. Финансите са проблема. Добре, но как едно, един орган може да изчисли разходите, които да покрият контролите? Какви са таксите? Как се изчисляват те? Например, 1000 евро струва един контрол. Как се изчислява това? Как се изчислява контрола за друго предприятие, например 500 евро може да се каже, че струва. Това сума която се поставя за регион, за, за една страна. Аз имам тук малък проблем. Как се съставят тези таксите, които трябва да се платят за контролите? И така, отново експертите имат думата. Господин Калдероне започва. Е, Благодаря за този интересен въпрос. Въпросът а, относно измамата, каква е разликата между измамата и неспазването на правилата? За тази цел имаме и системата за бърза информация, както името го показва, е да се подаде информация, когато има потенциална заплаха, свързана с пускането на пазара на стоки, които не са годни за консумация. И е в някои случаи тази система е позволила да открием неспазване на правилата което обаче е а, по случайност и в други случаи на умишлена измама. А, в такива случаи обикновено имаме и рискове свързани с качеството на храните. Вече говорихме за скандала с конското месо това измама, но не, не е проблем от хигиенна гледна точка, а по-скоро чисто търговска. Но има контроли, случайни контроли от кланниците до крайният потребител. Например, в кланниците месото няма да бъде пуснато Прощение, ако не е получило сертификат от ветеринарните служби преди да бъде преработено по-нататък или да бъде пуснато за консумация. Така че контролът е много стриктен и има много ясни методи на идентификация. Предприятията трябва да се идентифицират, да се регистрират, така че не може да се вкарат в употреба и да се, пуснат, да се допуснат до пазара фирми, които не отговарят на тези изисквания. Ние нямаме проблеми да покажем резултатите от контролите, да дадем публичност. Може би забравих да спомена нещо в моето изказване, а именно значимостта на малките и средни предприятия. Ние имаме сред нашите партньори такива. Но това освобождаване според нас не е коректно. Нека да не позволяваме на някои от операторите да се възползват, а други а, да не могат. И крайна сметка контролите ще бъдат платени от големите предприятия, които ще носят разходите на целият бранш. Това не е справедливо. И в отговор на последния ви въпрос, в нашия случай имаме и предварителни условия, които трябва да се спазват в този сектор. Това е съвсем нормално. Това са задължителни контроли, за износ в трети държави, е, това е от ключово значение. Италиан. Italian. <laughs> Io uh, vorrei parlare dei... На италиански. Ще се спра на два момента. От една страна разходите на контрола и ползата е, от него, най-вече за е, фирмите, за по-севен материал за семена. Става дума за пропорционално положение. Имаме малко разходи по контрола. Говорихме за веригата, по която контролираме, така че разходите се заплащат има разходопокривен елемент. Има и случаи, в които ние смятаме, че предприятието не би могло да понесе прекалено голяма финансова тежест, така че а, по един разумен начин определяме разходите, които се заплащат от предприятията в рамките на цялата система от контрол. Що се отнася до ползата е, от контрол, най-вече за е, сертифицираните семена, то за нас е важно да има надежна информация за е, контрола и тази информация да се предоставя както на земеделските стопани, така и на потребителите, тъй че те да могат да си набавя тази информация и по този начин да се разбере така, истински стоеността на сертифицирания посебен, посебен материал. Контролирани семена, контролиран посебен материал не означава непременно гарантиране на интересите на от гледна точка на потребителя, но най-вече от гледна точка на здравето на хората. Нуждаем се от правила, които да ни позволят да разпространяваме информацията, получена в резултат на контрол и а, разходите по контрола действително да дават добавена стойност. Господин Петър, благодаря ви. Е, правилно е да се информират потребителите за всички въпроси, които пряко ги засягат е, от гледна точка и на набавянето на продукта, на купуването, но и на здравето. Трябва да се мисли естествено и за земеделските стопани, които са затрупани от прекалено много информация, изисквания, е, разпоредби и как да се е, направи е, цялата тази информация достъпна за земеделските стопани, е, не само да, те да са наясно с нея, но действително да могат сравнително лесно и бързо да се справят с е, всички изисквания и разпоредби, които се отнасят до тях. От една страна, е, устойчиво развитие, прилагане по отношение на е, земеделски селското стопанство и ППП и цялото законодателство се отнася именно до работата на земеделските стопани. Как точно да отглеждам растенията, как да гарантирам, че от тези растения след това ще се произведат безопасни е, хранителни продукти. Тоест, е, това е цялото законодателство във връзка с безопасността на продукта. Е, добре, инспекции навсякъде, инспекции по отношение на всичко. Добре, това в крайна сметка е, означава, че земеделския стопанин е, ще бъде подтикнат да спазва абсолютно всички правила във всичко, което върши. Един така добре обучен и е, опитен инспектор действително ще постигне един такъв ефект при контрола. Когато говорите за инспекция е, само на базата на документи, е, т.е. документна проверка, е, вие едва ли ще можете да проследите абсолютно всичко, не можете да контролирате самите производствени процеси, машините, с които се работи и така нататък. Също времено. Ако дойдете е, в разгара на сезона на жътвата и кажете, че искате да направите е, инспекции или оценка, естествено ще ви раздразните всички, които работят там в земеделското стопанство и на полето, защото това е възможно най-неподходящия момент, както се казва. Но а, в това отношение би трябвало да се а, проявява малко повече чувствителност и разбиране за проблемите и на другия. А, очакваме от инспекторите да правят и това. Но когато а, периода на а, растежа, на покълването, да кажем, е приключило, защо не? Е, или е, периода на съидбата. Тоест е, да се избягват при инспекциите точно активните периоди на земеделски труд. Белгийската система също предлага определени предимства, така че е, бихме могли да съчетаем елементи от една и друга система в Европа, за да получим действително ефективна система на официален контрол. А сега комисията да ни каже каква мисли по отношение на разходопокривния контрол. Благодаря. След кризата с конското месо, разяснихме юридическата ситуация в държавите членки относно а, тия брокери. А, защото това, което видяхме по време на кризата, беше именно активно участие в измамите на въпросните брокери. Има два типа брокери. Единият от тях работи само с компютър вкъщи и много трудно можем да ги открием. А има и други брок, брокери, които работят с хладилен склад. Там нещата са по-лесни националните власти винаги са смятали тези складове като място, където не става кой знае какво освен ако не се спазва температурата за съхранение. Ако температурата е по-малка от 18 градуса непрекъснато, това се контролира веднъж годината, няма кой знае какъв риск. А ние там установихме, че брокерите с такъв ходилен склад а, отварят а, стоката, отварят месото, а, махат етикетите, после пакетират наново и слагат други етикети. Това не е нормално. Ако един брокер има склад, той трябва да бъде авторизиран. А ако един брокер има само компютър вкъщи, трябва да бъде също регистриран. Но за брокерите, които работят от компютъра си вкъщи, е много трудно да ги открием. Е, относно това, как се изчисляват а, а, разходите. При Германия ситуацията е по-различна. Испания, Италия са федеративни държави, както и Германия, но властите трябва да изчислят общото количество разходи, които трябва да бъдат платени в рамките на инспекциите. Мястото, обучението, лабораториите, придвижването и така нататък. И после, в зависимост от заплатата на час, трябва тези разходи да бъдат изчислени и включени в общите разходи. Например, ако трябва да се инспектира една, едно магазинче, където се правят сандвичи, това става за половин час. Няма да има нужда от кой знае какви разходи спрямо, примерно, инспекцията на едно предприятие с 250 души, където се прави кайма Така че разходите за инспекции трябва да се разпределят, като се предвиди времето за проверка, плюс всички останали други разходи. И да се предвидят също и разходите за заплата, защото заплатите на инспекторите не са еднакви, примерно в Северна Европа и в Южна Европа. Именно за това не искахме да налагаме, примерно, е една ставка за всички, примерно 50 евро на час, защото това е невъзможно за цяла Европа. Но всичко трябва да бъде взето предвид. Искам да напомня, че в системата, която бяхме предвидили с освобождаването на микропредприятията, няма големите предприятия да плащат за малките предприятия. Микропредприятията ще бъдат, техните инспекции ще бъдат финансирани от бюджета на държавата. И инспекциите на малките предприятия ще бъде 100% платен от бюджета на държавата или на региона. Ако се спазва, разбира се, е, всичко, което знаем за държавните помощи. Т.е. не трябва да има едни облагодетелствания на микропредприятията, тъй като държавата плаща за тях. И после, относно казаното за координацията на контролите. Това, за което говориха доста, доста души тук в залата. Нашето предложение има за цел националните власти да координират по-добре своите действия, когато използват различни инспектори за различни теми, ако мога така да се изразя. Разбира се, глупаво е да се мисли, че всяка седмица ще има ново лице, което ще трябва да контролира нов специфичен аспект на дадено предприятие. И не така протичат на практика проверките. Искаме националните органи да се координират и това е началото на нашата работа да има, да се организират държавните служби така, че да осигурят само една инспекция на месец, която да включва всичко. Вече съвкостопанските производители, както каза господин Питър, са положени много инспекции. Да, те е, са контролирани по е, кръстосното съответствие в рамките на ОСП и също така дали спазват всички регламенти преди да получат е, помощите, свързани е, с е, различни стълбове на ОСП. Е, така че вече има акцент. И не смятам, че ще спазват донес, ще имаме повече а, полза от допълнителни инспекции. Но пък, а, както вие го казахте, господин Питерс, наистина трябва да се спазват всички правила, например, за хуманно отношение към животните, за пестициди и така нататък. Благодаря. Благодаря. Благодаря за този последен отговор. Благодаря за изслушването на колегите. Много въпроси засегнахме, много неща обаче не можахме да обсъдим. Може би възникнаха и нови въпроси. Благодаря на докладчиците, на господин Пирейо, благодаря на експертите и благодаря на госпожа Дочинскас. Мисля, че по темата ще водим дискусии и следващите седмици. Надявам се да постигнем добър резултат с господин Пирейо. В края на ноември доклада ще бъде дискутиран тук в комисията и през януари ще гласуваме в комисията по доклада. Благодаря на всички. Председателката любезно благодари на преводачите, а ние благодарим за вашето внимание. Довеждане.